Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, добре дошли на заседанието на правната комисия. Искам специално да приветствам сред нас господин Франциско Камано Домингес, министърът на правосъдието на Испания, който днес в началото ще на Испанското председателство е на посещение при нас и ще представи целите и програмата на Испанското председателство. Господин министр, за нас е особена чест, че вие днес сте сред нас и ще говорите пред нас. Преди това трябваше да бъдат е, изпълнени някои формалности, е, свързани с дневния ред, е, преди да ви дам думата. И искам в този дух да ви попитам дали имате възражения по протокола. Също не, приема се и е, няма съобщения на председателя. А, все пак има съобщения на председателя, за това бързо ще направя това съобщение. На последното заседание на координаторите бяха определени докладчиците госпожа Макафи за Колегата Рабкай за. Service Regulation amending the conditions of employment of other servants of European communities. Frau Kollegin Lichtenberger. Колегата Лихтенбергер за. Of Mr. Christoph Lisek. И господин Кристоф Лигер, Лизек и също госпожа Лихтенбергер за. Това. Господин Боду за вътрешен докладчик предложение за директива, която се отнася до директивата за прозрачност. След това госпожа Лихтенбергер за бяла книга по тема Карим за предложение за директива, с която се изменят редица други директиви, където става дума за банково дело, за страхователно дело, и а, след това госпожа Лихтенбергер за, а, като докладчик за Internet of Things. И след това отправихме запитване за доклад по собствена инициатива по зелената книга Interconnection of Business Registers и днес сме авторизирани. Това е важна точка да решим дали да изготвим доклад по темата комитология това а, беше решено на последното заседание на председателския съвет. Това бяха съобщенията на председателя и сега а, давам думата на господин Камано Домингес, министър на правосъдието на Испания. Сеньор президенте, honorables miembros del Господин председател, уважаеми дами и господа депутати, за мен е голяма чест да бъдат сред вас днес. Пред един парламент, чийто глас е гласът на европейските граждани. Чест е също така да присъствам на заседанието на Комисията по юридическите въпроси, която се занимава с търговското и гражданско право, които играе такава голяма роля в живота на нашите граждани. Испанското председателство е поддържа исканията, многобройните искания на Европейския парламент да имаме един общ регламент за уреждане на личните въпроси и семейни дела. Смятаме, че европейското пространство на правосъдие трябва да почива на четирите основни свободи, които са в самото сърце на Европейския съюз. Свобода на движение на стоки, услуги, капитали и разбира се преди всичко свобода на движението на хора. Всички усилия на Европейския съюз, включително всички регламенти, трябва е, да бъдат предназначени за постигането на е, тези свободи. Гражданите на Европейския съюз могат свободно да се установяват във всяка от страните членки. И това е заявената цел на Европейския съюз, ключово правило. За щастие за всички нас, това е една реалност. Какво значи това? Това значи, че гражданите на Европа имат нови а, и а, разумни а, искания. Едно от тези искания е свързано с наследствата и завещанията и комисията е подготвила регламент по този въпрос. А, когато става дума за трансгранични случаи на наследство, липсата на уеднаквяване между законодателството, различните правни традиции, липсата на връзки а, между страните, когато става дума за това, кое е приложимото право, затрудняват делата. Затова в много случаи имаме трудни конфликти, трудно разрешими конфликти, които продължават в редица страни членки. Съществува несигурност по отношение на правата на наследниците. И затова ние бихме искали да работим за разработване на този регламент, за да има общи правила, така че да дадем възможност, яснота, правна сигурност на нашите граждани по отношение на приложимите правила, като същевременно отпаднат не, не бюрократичните спънки и процедури. По тази причина смятаме, че клаузите на регламента трябва да върват заедно с редица други по-практични мерки, основни мерки, които да отговарят на нуждите на гражданите включително разработването на програма за правосъдие. Една система, в която се обединяват публичните регистри, а също така и регистрите на завещанията. Желанието на председателството е да се интензифицират нашите усилия в тази насока. Искаме да дадем а, нов тласък на тази работа. Затова сме насрочили специален семинар в Мадрид на 7 май тази година. Все по-голямата мобилност на европейските граждани също така увеличава броят на браковете между различни националности. Създава, създава се положение, при които бракове, сключени в различни страни, се сключват в различни страни, а не страните на страните по тях. И затова се рад, с радост чух съобщението на госпожа Рединг, че през първите три месеца на своя мандат тя ще направи предложение за засилено сътрудничество в рамките на регламент Рим 3. Очакваме нейното предложение по две много важни причини – първо, защото а, вярваме, че това е ясен, а, красноречив пример за засилено сътрудничество. А, това няма да навреди на никого, не засяга общото законодателство, не засяга общия пазар, нито пък интересите на страните, които решат да не участват в него. И все пак у нези страни, които а, подпишат това споразумение, ще постигнат по-голямо ниво на уеднаквяване на правила, приложимите правила, което ще бъде от полза за техните граждани. Засиленото сътрудничество не винаги е инструмент, който разделя. Много пъти, а вярваме, че такъв е случая сега, нещо, което беше обсъждано на неформалният съвет в Толедо, смятаме, че това може да бъде основа за намаляване на разно, разногообразието в правилата и законите. Това предложение ще бъде представено скоро, тъй като то се основава на текст, който беше прият почти единодушно от съвета. Той съдържа диски, клауза против дискриминацията, съгласно която няма да се прилага законодателството на страни, където има различни условия за мъжете и жените, когато става дума за разделяне или разводи. В резолюцията се призовава, в която се, се призовава за засилено сътрудничество и за изслушване на бъдещата комисарка госпожа Рединг по този въпрос. Искам също така да я заявя, че ние като председателство бихме искали скоро време да направи комисията своите предложения по отношение на имуществото а, на съпружеските двойки, за да можем да получим подкрепата на парламента за него. Сега нещо друго. Бих искал да кажа какво голямо значение отдаваме на реформата на така нареченият регламент Брюксел 1 в Европейски съюз, където има свободно движение на стоки, услуги и капитали, трябва също така да се гарантира свободното движение на присъдите и публичните документи. С надлежните гаранции, разбира се, трябва да гарантираме политическа последователност така че да създадем по-тясно свързан вътрешен пазар и една истинска, истинско пространство на европейско пространство на правосъдието. Не, е, сме направили предложение преди няколко дни съветът Толедо установи, че другите страни членки също искат да вървят в тази посока. Комисията все още не е направила конкретни предложения по този въпрос, което и затова е трудно да се върви напред, без да имаме конкретен текст на масата. Тъй като а, искаме да работим заедно, ще работим е, с е, а, адвокатската колегия в Мадрид. Сме, приготв... сме подготвили конференция, където този въпрос да бъде обсъден на 13-14 март. Надявам се, че някои от е, членовете на вашата комисия ще могат да присъстват на този семинар. Друга област, където можем да развиваме единният пазар от полза за гражданите и търговските дружества, това е обща референтна рамка за договорното право в Европа. В тази област е свършена много работа през последните няколко години. Обаче, напоследък като че ли ние страдаме от известна несигурност в тази област, като че ли усилията бяха преустановени и не знаем на къде ще трябва да вървим. Наистина много работа е свършена, е отразена в проучването на професор Фон Бар. Но вярно е също така, че страните членки искат да бъдат по-активни в тази област и че отношението между общата референтна рамка и директивата за правата на потребителите налагат да анализираме тази тема по-внимателно. Знаем, че госпожа Рединг възнамерява а, да, даде нов стимул на Европейският граждански кодекс. Надяваме се, че това ще подскаже на Европейската комисия колкото може по-бързо да направи съобщение – и план за действие, да предложи план за действие, очертаващ бъдещето на договорното право в Европа. Ако имаме подобен план за действие, искам да ви уверя, че Испанското председателство ще започне работа по него незабавно. През 70-те години на миналия век малцина вярваха, че единната валута е възможна. А сега искаме обща референтна рамка за гражданското право. Надяваме се, че това е възможно. Ще работим с всички сили, а, за да стане то реалност. По въпроса за дружественото право. Дружественото право е друга основна област, в която единният пазар трябва да бъде ефективен, ако искаме да повишим конкурентоспособността на нашите предприятия. съществува вече голям корпус от общностно право по този въпрос, а трябва да се опитаме да опростим и подобрим правният климат, в който оперират нашите търговски дружества. Конкурентоспособността е, има ключово значение за оцеляването на глобалния пазар и законът трябва да ни помага. А той трябва да осигурява необходимите гаранции а, и е адекватна защита на онези а, които имат търговски отношения с тези дружества. Именно година се проведаха интензивни разговори в съвета за проекто регламентът, предложен от комисията, който, съгласно който трябва да се създаде а, субект, наречен Европейско дружество с ограничена отговорност. Съществуваха обаче въпроси за правата на работниците, за седалището на дружеството и се стигна до застой. Сега Испанското председателство ще анализира възможностите за постигане на споразумение по този въпрос. Ще се опитаме да деблокираме процесът. Ще се опитаме да приемем еднакви правила. Примерно, директива за изменяне на директивите, която се отнася до публикуването и преводите на текстове, свързани с работа на търговското дружество. Трябва по-добре да защитаваме интелектуалната и промишлената собственост. Испания е готова да придвижи напред директивата за санкциите, разбира се, веднага след като Европейската комисия направи предложение за подобна директива. Ние сме сред страните, които първоначално подкрепиха тази идея. Комисията направи предложение, ние ще се опитаме да я предвижим напред колкото може по-бързо. Също така очакваме новият проект, новия е проект регламент Бруксел 1 за по-добра защита на интелектуалната собственост. Радваме се, че в своя доклад по прилагането на регламента това се нуждата от подобен, от подобен законов акт се подчертава от вашата комисия. Работим опорито също така и преговаряме за постигане на споразумение по а, търговските фалшификати а, за срещата в Мексико. Испанското председателство насочва усилията си също така и за разработване и прилагане на план за действие за интернет справедливост или интернет правосъдие, може би. Това е една а, един от приоритетите на нашето председателство и е през следващите 6 месеца ще се опитаме да решим тази задача, въпреки добре съзнаваме трудните проблеми, които трябва да се решат преди тя да, бъде, да стане реалност. Когато а, една а, фирма е спечелила а, поръчка, тя трябва да може веднага да консултира документите и да действа от тях. Ние, председателството ще работи за постигане на тази цел. Госпожа Рединг заяви пред вашата комисия, че укрепването на единия пазар е най-добрият инструмент за осигуряване на бързо и устойчиво економическо възстановяване. Ние смятаме същото. По време на предкото председателство имаше първоначална размяна на мнения между министрите на правосъдието. Бяха взети мерки в редица страни членки за това, което можем да свършим заедно. Испанското председателство представя проекто заключения относно усилията в областта на правосъдието, които трябва да се положат. Набелязваме и конкретни мерки по отношение на а, економиката и законодателството, за да можем да а, динамизираме а, економическия механизъм, да преодолеем а, бюрокрацията, която спира развитието на нашите предприятия и фирми. И накрая да се спра на три ключови въпроса. Най-напред Европейският съюз трябва много добре да съзнава позицията на позициите на другите участници в, в, в глобалния пазар. Ние и заедно с страните членки може да стигнем до общи становища, но тези становища вероятно няма да свършат много работа, а, когато става дума за трети страни. Това значи, че трябва да потърсим а, един справедлив баланс между различните позиции, особено с международните организации, е, чиято задача е да създадат по-добро регулиране на правните въпроси, такива като Хакската конференция. С тях трябва да сътрудничим по-активно. Е, непрекъснато трябва да работим с подобни международни организации. Испанското председателство е уверено, че Европейският парламент е, трябва да изиграе ключова роля в тази работа. В е, заедно с вас трябва да се опитаме да намерим общи законови решения, защото повечето неща, които тези форуми е, разглеждат, са обект на съвместно взимане на решения. Е, нещо, което, както знаете, правомощия, които се усилиха след влизането на Лисабонския договор както взимаме сериозно мненията на съвета, така сериозно взимаме а, и становищата на парламента, както и на другите международни организации. Но наред това, в правосъдието трябва да се стремим да бъдем последователни. В дейността на европейските законодатели е абсолютно необходима последователност защото нашите законодателни усилия във всички случаи минават през Комисията по правните въпроси. Имам предвид и Брус, Брюксел едно, и защитата на потребителите, и съвместните действия във връзка с закона за конкуренцията. Това са три различни законодателни области, които като че ли нямат връзка помежду си, но тук е, комисията, съвета и парламента трябва да работят координирано и заедно. Испанското председателство ще се стреми да подпомогне този процес. Накрая не можем да законодателстваме без да мислим за е, пространството на правосъдие, свобода и сигурност. Тези, които прилагат законите, трябва да ги разбират. Те трябва да разбират тяхната логика, трябва да разбират откъде са, какви са предпоставките за тези закони. И затова е необходимо по-нататъчно правно прав, образование, правна подготовка на онези, които прилагат законите. Испанското председателство ще окаже всякаква необходима помощ в тази област електронното, електронното а, а, така наречено електронно правосъдие а, може да изиграе много голяма роля в, в подобряването на квалификацията на онези, които практикуват правото. Приближавам края на моето изложение, дами и господа. За Испанското председателство, за Испанското Министерство на правосъдието да се представи пред вашия парламент, да представи нашата програма е голяма чест. Това е задача, която ни предстои, която очакваме с нетърпение и знам, че всички институции, които имат отношение към нея, ще работят заедно с нас. Защото ние вярваме в Европа, вярваме в силата на Лисабонската и Стокхолмската програми. Те ще ни дадат възможност да работим последователно и енергично. Ще работим с този парламент, за да изградим Европа, за европейските граждани, които споделят свобода, свободи и права. Благодаря. Господин министр, благодаря ви най-сърдечно. Виждате а, от аплодисментите, че вие представихте една наистина доста всеобхватна и амбициозна програма и ние се радваме, че няма да скучаем по време на Испанското председателство. Можете да бъдете сигурни, че ние ще подкрепяме Испанското председателство и това, което можем да направим за да а, тласнем Европейския съюз напред през тези 6 месеца, ние сме готови да го направим. Сега, има редица колеги, които е, искат да зададат въпроси или да направят коментари, така че започвам поред. Госпожа Викстро, вие сте първата в списъка на изказващите се. Благодаря, господин председател. И добре дошъл, господин министр. Благодаря ви, че дойдохте в Комисията по правни въпроси днес след обяд. Е, с очакваме с нетърпение на е, едно добро сътрудничество тази пролет с вас. Една от сферите, за които отговаря нашата комисия, е свързана с правата на интелектуална собственост. Новата комисия, която се надяваме съвсем скоро да започне да работи, за първи път ще включва комисар, който ще отговаря за тази цифровизирана сфера, този цифровизиран дневен ред. Бе даден един документ по отношение на цифровизирания единен пазар през октомври миналата година. Господин министр, как разглеждате възможностите за това настоящото председателство да допринесе за създаването на интегриран и функциониращ европейски цифровизиран пазар? Планирате ли конкретни мерки в тази сфера? Както ако можете да кажете нещо и по техния документ – то ще оказа ли въздействие върху вашите приоритети? Благодаря. Thank you very Much, Minister. Благодаря, господин министр, за това, че очертахте програмата на вашето председателство. Голямата част от моите колеги ви желаят със сигурност успех от цялото си сърце с напредването на работата. Голямата част от въпросите, които очертахте, са въпроси, по които аз съм напълно съгласна с вас. Радвам се, че говорите за последователност, е, особено що се отнася до инструменти, които идват от другаде, не от сектор правосъдие в комисията. Говорите за обучението на съдебните служители, за Хакската конференция, макар че не бива да забравяте, че това е един доста деликатен въпрос за нас, тъй като това беше една сфера, в която току-що получихме права за съвместно вземане на решение и извън нея с нас само се консултират. Така че трябва внимателно да се вглеждаме в нея, но също така не бива да забравяме, че сме доста чувствителни на тази тема. Оставяйки на страна всички положителни неща, които споменахте, както и фокуса върху електронното правосъдие, аз го приветствам, това, което ме безпокои, общото развитие на събитията. От една страна, сега имаме ангажимент от страна на госпожа Редин, както и от други, да се напредва, що се отнася до договорното право и Европейски граждански кодекс. Като британски адвокат, който е учил най-вече английското общо право, не мисля, че това е изключително безпокоително, но това, което ме притеснява е, че когато имаме такива инструменти, като наследството и унаследяването, където моята страна, за мое съжаление, е решила да упражни правото си за неучастие, а това е едно решение, което ще окаже въздействие не само върху британските граждани, които живеят в вашата страна, но и испански и други граждани, които живеят в моята страна, които не биха могли да се възползват от един такъв европейски инструмент. Искам да ви попитам какво мислите, че можете да направите на ниво съвет, за да насърчите Обединеното кралство да приеме този документ и да се откаже от правото си за неучастие в него. Също така, макар че може би изглежда чудесно, че ще имаме сътрудничество по сфери като семейното право, отново има много държави, включая и моята, за съжаление, отново ще останат извън тези разговори. И аз храня голямо безпокойство, че това уронва едно цялостно, разбираемо и достъпно а, подреждане на европейската правосъдна система, защото тя става асиметрична и различна, следователно много сложна за разбиране. Не искам всички да се движат със същото темпо, с което се движи Обединеното кралство. Ние също трябва да обясняваме а, у дома си този въпрос, но това ме безпокои и аз съм стояла тук пред тази комисия и съм изказвала това становище. В момента има огромен разнобой между гражданското право и обичайното право, при общото право, което последните 11 години забелязвам в този парламент. Какво мислите, че може да направите вие в съвета, за да подобрите диалога и да дадете гаранции, че всички правни традиции са напълно преплетени и включени в европейската правна система, докато напредваме с нашето развитие. Благодаря. колегата Наратър. Господин министр, радвам се, че е, ви виждам тук. Желая ви е, много успех във вашата работа и съм убеден, че вие ще успеете. В тази половин година на вашето председателство мисля, че съвместно ще успеем да тласнем някои неща напред. Аз искам да се спра на една точка. Вие не я споменахте във вашето презентация. Може би не съм чул добре, но я намерих в програмата на Испанското председателство след като 8 или 9 години сме в Европа, аз мисля, че е, наистина трябва да постигнем напредък по отношение на европейските патентни съдилища. Европейският патентен съд, съветът още няма а, е, общо становище, не е постигнато и политическо споразумение, обаче има политически заключения, които бяха а, е, приети а, единодушно през десента миналата година и а, на последното заседание на нашата комисия беше казано, че ние искаме да не пречим на по-нататъчната процедура и въпреки, че е, още през 2001 година е, беше първото четене, искаме да минем директно към второ четене, което обаче означава, че ни е необходимо единно становище. И е, радвам се много, че сте включили това в работната си програма. Знам добре, че Испания проявява особен интерес към темата и винаги го е проявявала. И за това въпросът ми е колко бързо ще бъдат ласнати нещата напред. Дали ще успеем да стигнем до това общо становище още по време на Испанското председателство или можете да тласнете нещата толкова напред, че да успеем да стигнем до това общо становище по време на следващото председателство, така че да приключим работата по тази тема. Благодаря, колегата Масъл. Благодаря, господин министр, за вашето представяне. Поздравявам ви. Е, и пред комисията Либе. Тази сутрин се представихте отлично, пък и днес пред нас. Целта на обединяването и е, кодифицирането наистина заслужава аплодисменти. Опитът, който цитирахте обаче вие, е един, който ние като европейски законодатели не бива да забравяме. Разбира се, че трябва да има е, един единен подход, но в същото време забравяте, че тази комисия при последния си мандат се опита да поеме една инициатива – Сега изведнъж това стана инициатива на съвета и на комисията, или поне би трябвало да бъде инициатива на комисията. Но ние също така не бива да забравяме всички усилия, които са необходими за обединяване на европейското право, особено, що се отнася до ефе публик. Знам, че госпожа Улис има проблеми с тази тема. Имаме проблеми с унаследяването, с завещанията. И това не е само сред целите на Испанското председателство. Както каза госпожа Уолес, ние работим за обединение, но не винаги нещата са право пропорционални на случващото се. Благодаря, госпожа Лихтендарк. Да, благодаря, господин министр, за вашето изложение. От е, него за мен проистичат някои много интересни въпроси. Първо по темата Европейско договорно право. В е, нашите дискусии с е, във връзка с авторското право, библиотеките, които запитахме, ни казаха, че не само авторското право, т.е. копирайт е проблем в ерата на цифровизацията, обаче Проблем представляват също и някои договорно-правни разпоредби, е, особено когато става дума за е, е, дружества за колективна защита на авторски права. И тук е много трудно да се стигне до общо становище. Дали съществува възможност да се изготви нещо като договор образец за а, м, случаи с трансграничен елемент, когато става дума за защита на авторски права върху произведения на изкуството, така че да се даде а, нужната договорна сигурност на творците. Аз а, мисля, че си струва да си помислим да създадем нещо подобно, за да можем на да дадем възможност на хората на изкуството да действат извън националните граници. Второ, а, искам да задам въпрос във връзка с наследственото право и е, семейното право. Имат прав сте, когато твърдите, че а, това е особено полезно за европейските граждани, защото те изпадат в подобни ситуации. Обаче, напълно разбирам колегата Диана Уолис, а, когато а, а, защ... твърди. А, м че това до известна степен не е съвместимо с англосасонското траво. Трудно е на някой да се раздели със собствените си правни традиции и е, наистина много е трудно да а, привлечем към нас някои страни. С а, а, британците ще бъде трудно, а, знам това от а, преговорите за Лисабонския договор, обаче според мен е един от а, основните проблеми, що се отнася до а, а, браковете между еднополови партньори. Правната уредба в Европа е различна. Как искате вие да подходите към този въпрос? Защото тук се очаква много гореща дискусия и а, не трябва едното да се спира от другото. Правата на тези хора в никакъв случай не трябва да останат извън а, зрителното ни поле. Още един въпрос. Вие споменахте няколко пъти комисар Рейдинг. Тя в изслушването си каза, че в бъдеще е, ще е, има е, усилия за изготвяне на европейско гражданско право. Споделяте ли вие това становище? Бихте ли я подкрепили в това? За мен това е много важно, защото бихме си спестили много публични дискусии, ако поступим по този начин накрая. Това е свързано с а, м, казаното от колегата Радки, обаче то надхвърля и а, рамката на неговото изказване. Е, следващата година ще бъде трудна за Европейския парламент, защото новопредобитите или по-скоро правата, които проистичат от е, Лисабонския договор, ще трябва да се прилагат на практика от Европейския парламент и е, е, някои в съвета е, проявяват е, склонност да търсят заобиколни пътища, за да не дадат възможност на парламента в цялост да упражнява своите права, проистичащи от Лисабонския договор. И с това вече стигам до въпроса на колегата Радка и във връзка с патента, европейския патент. Това е една много мащабна задача. За мен тук възниква един въпрос. Имаме всъщност в договор от Лисабон е, едно ново правно основание. И може ли от гледна точка на съвета да става дума изобщо за второ четене, защото всъщност е, ние ще трябва да сменим правното основание? Това за мен е въпрос, е, на който искам да получа отговор от вас, защото Испания с своя институт, по-скоро институцията по правна уредба на марките, с мисля, че може много продуктивно продуктивен принос да, даде по тази тема. Това е правен въпрос, не трябва да го подценяваме и мисля, че трябва да изберем правилния път. Благодаря. Благодаря, колегата Берлингуар. Mi aggiungo anch'io al coro di ringraziamenti Господин министр, и аз искам да благодаря подобно на колегите си преди мен, както и да ви пожелая всичко най-добро по време на вашето председателство. Искаме на европейска територия на свобода и справедливост. Това е доста трудно начинение, както каза госпожа Уолес, поради различните правни уредби в отделните държави членки. Читам обаче, че постигането е необходимо защото европейското общество наистина има нужда от нещо подобно, ако ще работи и ще живее заедно. Това решение е важно, защото без добра воля не бихме могли да продължим. Не може да отлагаме това. Казаното от вас ме води обаче до мисълта, че настоящото състояние няма да продължи. Моя опит като член на Върховния а, съдебен съвет в Италия, мога да кажа, че се радвам, че имаме а, една чудесна система, която свързва магистрати от различни страни с а, различна специализация и различен менталитет. Няма нищо по-важно от една, едно европейско пространство на справедливост независимо дали това ще стане посредством законодателство или някакъв а, друг способ, трябва да стане посредством културата, посредством професионалното отношение и менталитета. Мерките, към които призоваваме, са практически мерки. Не е достатъчно чисто и просто да говорим за обучение на магистратите, тъй като това е един безкраен процес. Аз самия имам опит и доста съм преподавал. Не мисля, че курсовете за съдии са достатъчни. Защото мисля, че друг вид обучение е необходимо за такъв тип професионалисти. Не можем да разглеждаме нещата, що се отнася до преподаването, или нещо друго централизирано, независимо дали то се случва в Брюксел или в някоя друга европейска столица. Трябва да осмислим идеята за инвестиции в професионализма отдолу нагоре и да включим университетите, юристите, магистратите, които да разчитат на собствените си професионални умения. Да има обмен между магистрати и обмен на информация. И не на последно място предоставяне на необходимите ресурси. Възнамерявате ли да направите поне част от нещата, които изброих? Вие казахте наистина някои положителни думи за международното частно право. И тук отново културата е най-важният момент, имайки предвид различията помежду ни. Но отново, ние много често дискутираме тази тема, има определено ниво на страх, на отпор за това, че един вид може да се нанесат повече вреди, отколкото ползи. И си мисля, че ни е необходима голяма доза решимост, за да вземем един пример. И този пример от римското право. Не можем да продължаваме при такива пречки. Това е вярно и за правата на интелектуална собственост. Това е една тема, която се дискутира изключително често и идеологически, и политически, докато според мен тя трябва да се разглежда прагматично. А това се пропуска, забравя се по време на дебатите. И това има зловредно влияние и върху производителите, и върху потребителите. Ако дискутираме нещата идеологически, няма да постигнем резултати и това е вярно. И по отношение на патентите, и по отношение на авторското право, пък и каквото и да било друго. Има забавения. Трябва да направим обаче нещо в действителност. Дали ще е свързано с патентно право или нещо друго, няма значение – Имаме нужда от европейското измерение, защото тези проблеми не могат да се разрешат на национално ниво. Знаем от комисията и съвета, че законодателството в тази сфера е изключително важно. Много ви благодаря, господин министр, за всичко, което ни казахте. Очакваме с нетърпение това, което ще направите през едните месеци. Последно изказване, госпожа Герингър и след това давам думата на господин правосъдния министр. Министрови за bardzo е, ciekawą презентация. programu е, Благодаря за интересната презентация, благодаря за интересните изказвания. Можем да кажем, че вашето ще бъде едно историческо председателство поради влизането в сила на новият Лисабонски договор – а първите месеци на неговото прилагане ще протекат под Испанското председателство. Но има много въпроси, които са свързвани с това. Медиите подчертават, че като че ли имаме в момента двама председатели на съвета, господин Иван Ромпой от една страна и от друга страна господин Запатеро, който ще а, а, държи е, ротационното председателство през тези 6 месеца. И това е, разбира се, е един е, прецедент. Интересуваме какво мислите по този въпрос. Министър-председателят за Петеро говори миналата седмица за един интересен механизъм, който ще подпомогне на страните да се мобилизират, за да може да влезат по-бързо в сила а, общностните закони. Той говореше за механизъм на разобеждаване, ако може така да се каже, чрез който биха се санкционирали страни, които не биха искали да действат достатъчно бързо в тази насока. които не започват достатъчно бързо да прилагат тези закони. И това се отнася до структурните фондове. Разбира се, чрез тях може да се поощрят, да насърчат страните да работят по-добре в тази насока. От, от друга страна, Лисабонската стратегия вече приключва и е, проличава една празнота. Много далеч сме от това, което се предвиждаше. Е, авангарна е, конкурен, високо конкурентоспособна економика в Европа. Какво е вашето мнение по отношение на ускоряването на работата в това отношение и каква ще бъде правната основа на този механизъм? Искам да се присъединя към преждеговорившите по отношение на европейският патент и европейската и защитата на интелектуалната собственост. Сега сме в една Европа, където няма граници, има един нов пазар, интернет пазар, който въобще не признава никакви граници, но все пак е, това не е, е един пазар като общия пазар, това е нещо по-различно. Може спокойно да серфирате в целия свят. И аз знаем, че това, което в една страна е разрешено, в друга страна е забранено. Това е въжи и за стоки, и за много други услуги, и за много други неща. Какво е вашето отношение? Как ще се защити интелектуалната собственост по това отношение? И какво може да се направи за 6 месеца, за да поне да започнат да се решават тези въпроси? Благодаря, господин министр. Имате думата. Благодаря. Благодаря благодаря за въпросите, благодаря за коментарите. Но много от въпросите се отнасяха до авторското право, патентите, наследството, така че ще се опитам да ги обединя. Предварително искам да ме извините, ако забравя нещо. С удоволствие ще се върна, за да дообясня това, което е останало неясно. А, сега по първият въпрос. Първият въпрос се отнасяше до а, цифровата ера и правните а, проблеми, с които е свързана нейното настъпване. Европейският съюз трябва да бъде много по-пъргав, много по-бързо да реагира, когато се налага да регулира използването на нови технологии защото националната реакция спрямо тези технологии не е адекватна. Следователно пред нас стои една комплексна задача. Тъй като в областта на конкурентоспособността е необходимо да използваме възможностите на съвета и на парламента, за да намерим гъвкави решения на тези проблеми. Проблеми, които са много важни и много разнообразни по своята природа, както се опитах да обясня. Сега по отношение на авторските права. Въпросите, с които се сблъскваме в момента, се свеждат, а, проистичат по-скоро от а, огромният скок напред, който направи дигиталната среда. Е, и какво и въздействието на този огромен скок върху творците. Тук вече няма физически граници. Нека погледнем интернет. Можете да сваляте от интернет произведения, които са защитени, са защитени авторски права. Европа трябва да защити своите творци, защото ако не го стори, ще се сблъска с още по-тежки проблеми. Значи необходими са ни формули, работещи формули, чрез които тези проблеми да бъдат решени. Натам ще бъдат насочени усилията ни в съвета, в сътрудничество с останалите министри, които работят в тази област. Сега по отношение на завещанията и онаследяването. Разбирам вашата загриженост. Не трябва а, а, да се самозалъгваме като правни е, експерти. А, тази задача, знаем, че тази задача не е проста. А, някои от тези а, от тези, от тези практики предшестват дори римското право. Те са дълбоко вкоренени в културите на нашите страни. Несъмнено, обаче, напредък е възможен. И по време на Испанското председателство, в рамките на съвета по въпросите на правосъдието, ще се опитаме страните, които искат да получат право на неучастие или които имат различни позиции, да ги убедим, че трябва да се присъединят към нас. Аз като председател на съвета трябва да бъда неутрален, но вече съм започнал разговори с някои от моите колеги в съвета, за да можем да деблокираме някои от а, е, а, е, застойните процеси. Една от главните трудности в областта на а, е, Рим 3 и наследствата, това е да се е, създаде е, европейски закон, който да е, въздейства върху материалното право на отделните страни. Но възможно е да намерим общи позиции, така че гражданите да могат да се ползват от правата си. Трябва да се установи кой е приложимият закон, когато трябва да се решават спорове. Ние не се опитваме а, да уеднаквим различните граждански институции, защото те са различни в, в страните членки. А, дори в Испания различните граждански а, права а, зависят от обичайните в различните части на Испания. Това въжи за унаследяването на, но също и на други части от гражданското право но смятам, че работата, която сме свършили, ни дава основание да бъдем оптимисти. Сигурен съм, че ще имам подкрепата на вашата комисия, когато се опитваме да намерим разумни правни решения. Нека дам само един пример. Разрешаването на споровете, а също и въпросът за а, жителството. Това е много сложен въпрос. Има спорове за това какво значи обичайно местожителство. Има възможност обаче а, да решим какво значи то, когато трябва да решим кой е приложимия закон в случаите на унаследяване. Не трябва да объркваме този термин, когато се става дума за наследство, с други негови приложения, които имат значение, примерно за данъчното облагане и за други части на правото. Сигурен съм, че много страни, както и Обединеното кралство, ще искат да подхождат към тази материя по-предпазливо, но в крайна сметка вероятно ще се присъединят към останалите страни членки. Друг ключов въпрос, това е споменат от вас, това е европейският патент много интересен въпрос с голямо значение и за вашата комисия, пък и за още по-голямо значение в условията на економическата криза, тъй като европейският патент има отношение към а, европейския пазар. Знаете, че, услуги, че службите по вътрешния пазар на комисията работят по този въпрос. А, в съвета а, по а, въпросите на правосъдието. Въпросът е коя юрисдикция трябва да се признава, а, така че да а, и кое, кое правосъдие трябва да се прилага в, в, при патентните спорове. Имаме становище на съда, решение на съда по този въпрос. Но тази система а, на правосъдие по отношение на европейските патенти трябва да гарантира да се опазят правата и на търговските дружества, и на изобретателите, а, във всеки отделен случай. И разбира се, тук е необходима безпристрастност при взимането на решения. Защото в областта на правосъдието а, трябва да бъдем последователни и да се отнасяме еднакво към всички случаи съвета по въпросите на правосъдието в, под Испанското председателство ще следи внимателно развоя на събитията в тази област. Нека кажа няколко думи по отношението на, по отношение на религията. La preocupación por la cultura digital y por ese efecto que ya tenemos inmediato. Заверяването на документите, е, това е нещо, удостоверяването е нещо различно, което е различно в различните страни. А е, пък сега имаме вече и елементи като електронния подпис. Живеем в дигитален свят, е, нещата се променят непрекъснато сме свидетели на нови елементи. Когато става дума за частни документи, няма нищо а, а, което трябва да, ни, да ни пречи, да сме сигурни, че когато става дума за електронен подпис, имаме документ, който е удостоверен и не е необходимо а, да се правят допълнителни проверки. А, това ще ни помогне а, да създадем общо пространство на правосъдие, за което, към което се стремим. Изразиха се и опасения по отношение на трудностите при разделянето и разводите. Разбира се, различните законодателства по различен начин третират развода и брака за различните полове. И разбира се, това се дължи на различните е, тълкувания на същността на брака. Но работата, която сме свършили до сега, изрично подчертава факта, че че трябва да има а, а, клауза, която а, съгласно която всяка дискриминация по пол е, е, е, е, е незаконна. Ние ще се борим за създаване на такава клауза. Не само защото дискриминацията е неприемлива, но и защото онези, които прилагат закона, трябва да използват, могат да използват клаузата на публичната политика, като да тълкува закона по различен начин, нещо, което ние не бих трябвало да допуснем. Сега по отношение на загрежеността на някои от членовете на комисията, което аз поделям във връзка с влизането в сила на Лисабонския договор и правата на парламента, които тя, които влизането на този договор определя. Испанското председателство очевидно пое в ръцете си кормилото в един исторически период, началото на влизането в сила на Лисабонския договор. Трябва да прилагаме, разбира се, Лисабонския договор, но става дума и за работни методи, за новите правомощия, за новата система за съвместно взимане на решения. но трябва планът за действие на Стокхолмската конференция да влезе в сила, в сила колкото може по-бързо. Това са двата кръгълни камъка. До 14 година ще работим въз основа на Стокхолмската програма и е, ще приемем е, колкото може по-бързо този е, план за действие, който ще ни даде възможност да свършим много интересна работа. Но трябва да признаем, и съветът трябва да, го, да създава, че трябва във всички случаи да работи заедно с парламента, защото вярваме в парламентарната система. И за това с, приветстваме правомощията, които парламента получава съгласно Лисабонския договор. Тези правомощия трябва да бъдат зачитани. Испанското председателство възнамерява да споделя с вас информацията при в условия на пълна прозрачност. Е, именно това изисква от нас Лисабонския договор. Някой попита за. Имаше въпрос за екзекватурата. Това изискване може да бъде, да отпадне. Трябва да отпадне колкото може по-бързо. Защото а, то не подхожда на Европа от 21 век. Същото въжи и за електронният подпис. А, като премахнем екзекутурите и ще улесним циркулирането, движението на а, доход, документите с удостоверение с електронен подпис. страните, които вече са направили това, много по-пълноценно се ползват от правата и свободите си. Ще работим за това в времето на Испанското председателство. Има и други въпроси, по които комисията в момента работи, но трябва да кажа, че имаме подготвена програма заедно с нашите партньори а, а, с белгийците и с унгарците, за да може да идентифицираме всички ключови въпроси, които предстоят в следващите 18 месеца като има преди техническата сложност на някои от тези проблеми. Сигурен съм, пак ще кажа, че мога да разчитам на подкрепата на тази комисия и на Европейската комисия, за да постигнем бърз напредък и да използваме максимално новият Лисабонски климат и Стокхолмската програма. Благодаря, господин министр. Благодаря, господин за а, това откровено изложение и мисля, че това е началото на един плодотворен диалог, който ще продължи през 6 месеца на вашето председателство. Пожелавам ви много щастие, много успех за тези 6 месеца е, които, както казах, е, ще бъдат един исторически период, е, предвид факта, че ние ще трябва да работим при съвсем нови условия след приемането на Лисабонския договор и то най-вече в вашата сфера на дейност като правосъден министр. Много от нещата, които сега ще договаряме, ще имат моделен характер за един дълъг период напред и други председателства ще се ориентират по това, което ние ще направим, така че с много голяма голяма радост гледам напред. Пожелавам ви е, много успех и ви благодаря най-сърдечно. Muchas gracias a todos. Gracias. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie erlauben, würde ich сега, нека да продължим, защото малко сме пресрочили времето е, и причината за това беше е, известни проблеми с асансьорите, така че малко закъсняхме с е, началото на заседанието. Сега стигам до следващата точка. Това е точката, в която е включено едно мини изслушване ще прекъснем а, заседанието за едно мини изслушване, където ще става дума за альтернативни инвестиционни фондове. А, предложение на Европейската комисия има един малък дневен ред по а, мини изслушването. А, ще изслушаме двама поканени от нас експерти, след това ще имаме дискусия, след което госпожа Регнер, нашия докладчик, ще обобщи всичко това и същевременно ще премине към а, проекта на нейния доклад. Така така че е, искам да кажа на колегите а и на слушателите, че става дума за една особена процедура по член 50 от нашия правилник. Това е, е нова процедура която е приета в настоящия мандат. Преди това постигаме споразумение между комисиите. Водеща е економическата комисия по отношение на правомощията, така че в момента ние имаме определени правомощия за редица членове и параграфи и след това ще решаваме в пленум правната комисия и е, водещата нишка, по която ще е, се ориентира всичко това. Ние ще правим дружествено право, а те финансово право е, и няма да се занимаваме с цялата директива, обаче всъщност ще се съсредоточим само върху дружественото право, така че е, първо искам да поздравя господин Антони Бърн. Той е работил в е, Deutsche Bank и е, също така благ... поздравявам сред нас господин Сони Капо, менеджинг директор на Redefine. Е, това всъщност е, е think tank е, занимават се с а, а, развитие в сферата на околната среда, така че искам да дам първо думата на господин Ентони Бърн, който а, ще а, м, вземе отношение по проблемите, свързани с а, това предложение за директива. Моля, имате думата. Uh, Благодаря, господин председателю. Радваме се на възможността да ни изслушате. Дал съм предварително в писмен вид моето изказване, за да подпомогна преводачите той е раздаден и на членовете на комисията. Тъй като аз съм специалист от е, брокерската индустрия, първокласни брокерски услуги в Deutsche Bank, според мен би било подходящо да засегна тази си роля и тази на Deutsche Bank, особено по отношение на ФАИ. Deutsche Bank, както знаете, е водеща глобална инвестиционна банка. Имаме над 800 000 служители по цял свят, а банката е лидер в Европа. Deutsche Bank посредством дивизията, извинете, отдела си глобален пазар, всъщност те предоставя финансиране и първокласни брокерски услуги на хедж фондовете в 90% от случаите по света. Аз съм старши менеджер в отдела за европейски първокласен брокерич на Deutsche Bank и искам да опиша какво означава правен брокерич или първокласен брокерски услуги. Това означава предоставяне на различни услуги, като например клиринг, чителски услуги, обслужване на активи, доклади за отделните клиенти, финансиране, секюритизация, отдаване на кредити и така нататък. Основната ни задача всъщност е да имаме и възвръщаемост, като като от друга страна фондовете на клиентите да могат да, зап... да заплащат техните кредити. Освен това, един такъв брокер се фокусира най-вече върху а, кредитите и съответно има огромен екип, който постоянно следи нивото на задлъжнялост. А, посредством а, такъв тип кредити загубите по време на финансовата криза бяха много малки, тъй като контрола е много добър. Дал съм малко статистика за хедж фондовете в Европа, от които идват от а, управителите на альтернативни инвестиционни фондове. Европейската индустрия на хедж фондовете има над 250 милиарда активи, работят над 50 хиляди души, генерира 4 милиарда като данъчни приходи. Голямата част от средствата, които се инвестират в хедж фондовете, идват не от богати а, индивиди, а от пенсионни и застрахователни фондове, които инвестират от името на европейските граждани. Тези институции всъщност изключително са удовлетворени от това как хедж фондовете се справиха с кризата в Европа и биха искали да инвестират още повече в такъв тип активи при нас. Deutsche Bank е изключително а, добре настроена към доброто регламентиране и насърчава развитието на активното участие в конституционния процес. Също трябва да кажа, че ние постоянно сме в контакт с регулаторите, с правителствата, с, с клиентите, които, които те представляват, т.е. инвеститорите. Има много положителни аспекти в директивата, като например регистрацията на управителите на хедж фондове, оповестяване на съответните данни пред регулаторните органи, засилена прозрачност и европейския паспорт. Изключително важно е да потвърдим целите, тъй като те са разумни и в крайна сметка желателни от всички ни. Основните цели при нас са, са намаляване на системния риск, защита на инвестирането и създаването на по-ефикасни европейски регламент, регламентационни уредби, които да са валидни и съответно да защитават важни цели. И така на 30 април 2009 година се видя, че в директивата се говори за концентриране и засилване на риска, ограничаване на избора пред европейските инвеститори и намаляване на възвръщаемостта, което те получават от своите инвестиции. Има високо ниво на консенсус в наша, нашия отрасъл по отношение на загрижеността, която се изразява в първоначалната директива. Всъщност цялата индустрия е съгласна а, и с Deutsche Bank а, и с Асоциацията на лицата, управляващи альтернативни инвестиционни фондове, както и Асоциацията на финансовите пазари в Европа. Що се отнася до бъдещето и целите? Във връзка с целта, свързана с системния ръст, докладът Дел Розие, както и прегледа на Търнър, показаха, че тази индустрия нито е причинила кризата, нито пък е играла голяма роля в нея. Друг е, един аргумент за това предложение е важната цел, а тя е защита на инвеститорите. Това е изключително важно. Следователно, изключително ни безпокои, че инвестиционната общност усеща, че предложената директива не постига такава защита. Например, APG, най-големия пенсионен е, фонд в Европа, заяви пред Европейския парламент на 10 ноември 2009 година, че альтернативните инвестиции съставляват голяма част от инвестиционния му портфел и добавят значима стойност към пенсионните фондове, които управлява. Съвсем ясно се каза, че има определени аспекти от предложената директива, които били, биха били много зловредни за интересите на инвеститорите. Тази група е групата, която директивата би трябвало да защити и да предпази. Днес ще говоря по четири въпроса. Голямата част от нещата, които ще покрия, са свързани с депозитарите, с ливерич, с, свързани с оповестяването, както заяви господин председател първоначално. Също ще се възползвам от възможността също да направя някои коментари по маркетинга, както и делегирането на целостта, които се считат за изключително важни в моята, отрасъл. Както Джули се съгласи с ЕКОН, една от основните компетенции е, е работата и механизмите на депозитарната отговорност в член 17.5 и затова ще говоря по този въпрос. Преди да коментирам предложените от вас текстове, искам да обясня как задачите, които би трябвало да бъдат в приложното поле на депозитария, се изпълняват днес. Ще фокусирам най-вече бележките си върху хедж фондове, тъй като там имам професионален опит. Този сектор много години работи по един отличен модел, при който има управляващо орган на а, хедж фонда. Там се предоставят услуги, има менеджер на фонда, адми... предоставящи административни услуги, агенти, които извършват оценяването и първокласни брокери. Първокласните брокери всъщност са нещо като пазители на активите на фонда и другите а, услуги по отдаването на кредите те отговарят за е, изпълнението на своите задължения. Освен това, някои доставчици на услуги могат да бъдат проверявани от администратора на фонда, който прави засичания на информацията, за да е сигурен, че действията се предприемат е, е, с добра воля. Настоящия модел е гъвкав и дава възможност да предоставяме най-добрите възможни услуги, като също време намаляваме рисковете. Това разнообразяване на финансирането и на риска между различни доставчици на услуги се засили след фалита на Леманс. И това е много важна защита за инвеститорите в е, хедж фондове. Какъвто и да е ход да се обърне това разнообразяване, като се концентрира риска, например да има един единен депозитар, би, бил, би било противоположно на, със, на настоящия фокус на инвеститорите върху намаляване и диверсификация. Настоящия модел, модел е економически ефективен и се счита от инвеститорите и от управляващите фондовете като много здрав и силен. Предложенията в проекта за директива са напълно различни от модела, който току-що ви описах. Те се фокусират най-вече върху модела, който а, бе изготвен за така наречените ПК и ПЦК като модел с единен депозитар. Директивата се, опитваме, се опитват те всъщност да наложат едни изисквания, които са съвсем различни от предприятията за колективно инвестиране, защото това ще доведе до наистина нарастване на, на разходите на тези фондове и в крайна сметка инвеститорите няма да бъдат защитени, няма да има финансова стабилност. Наистина, дори е по-вероятно, че наистина това ще бъде а, във вреда на целите, които цитира комисията като цели на тази директива. Сега искам да поговоря малко за по-деталните изисквания, които се предлагат в директивата за, депозита... за отговорността на депозитарите. Не юридически погледнато, предложената директива прави депозитаря отговорен пред а, а, управляващите тези фондове и инвеститорите в тези фондове са отговорни за всички загуби и съответно няма как а, да бъдат избегнати. Тъй като ние може би ще бъдем евентуален депозитар по този нов модел, проблема тук е, че депозитарите ще трябва да застраховат рисковете, върху които те нямат никакъв контрол. Професионалните фондове, както и доставчици на услуги, смятат, че това е неразумно, несправедливо и би било изключително а, лошо за колективните интереси. Депозитарите ще трябва да изпълняват една такава роля и съответно да искат много по-голяма цена от инвеститорите за компенсират този си риск. Съответните страни имат свои задължения, изисквания и съответно са отговорни, ако изпълняват своите или не, ако изпълняват или не своите задължения. Нашия пазар е конкурентен и за това съответно имаме стандартна пазарна практика. Идеята за носна отговорност съществува и в предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа. Директивата обаче налага един много по-стриктен стандарт и то по отношение на носенето на отговорност, защото депозитар е напълно отговорен и изцяло отговорен за всички загуби, които не дори не може да контролира. Последствията за това са изключително сериозни. Това ще доведе до оттегляне на пазара от доставчици на услуги, по-високи цени, както и загуба на инвестиции, които ще отидат на неевропейски пазари. Хедж фондове фондовете е един глобален бизнес, където се инвестират наистина огромни суми. По оперативни или законодателни причини това означава, че имаме една мрежа от доставчици на услуги в много страни. Когато се наложат такива по-стрикни изисквания на депозитарите, няма да може да се делегира съответно тази отговорност и това ще доведе до по-малък избор на доставчици, което пък ще накара някои от доставчиците да се отеглят от пазара. Настоящия стандарт на носна отговорност, който е прият от, от индустрията, както и рамката, в която работят тези а, дружества, се е развил с време и съответно ние предоставяме достатъчно ниво на защита на инвеститорите. Той по никакъв начин не се счита за слаб или пък за недостатъчен от същите тези инвеститори. съответно, разбира се, че има нужда от някаква регулация за изчистване на отговорностите между управителите на фондовете, между брокерите с първокласни активи и така нататък, или пък администраторите, но това не означава, че трябва да се промени цялата система. Освен това, голямата част от тези брокери са регистрирани, също и надзировани. Нашия бизнес в Deutsche Bank се надзирава от Бафин, от FSA и от SEC. Освен това имаме редовни вътрешни одити на всеки 3 месеца, пък външни одите. Сега искам да говоря за ограниченията на кредитното рамо или ливеридж, както и отчетността. Първо, разграничението между ливеридж и риск е изключително важно и трябва да бъде изяснено тук. Опита да се намали системния риск, като се налагат горни граници за ливеридж е проблематично, тъй като ливеридж всъщност не е добро пълномощно на риска. Въздействието на ливеридж върху риска в един портфел се повлиява най-вече върху самите активи в които се използва това кредитно рамо. А, освен това, дейността по хеджирането намалява този риск, а в много случаи това увеличава кредитното рамо. А, ние се безпокоим, че всички ограничения на ливериджа няма да представляват най-разнообразните видове фондове, които съществуват по настоящем и, по, на... и предполагам, че това ще попречи на новаторството в предлагане на продукти. Това ще намали конкурентоспособността на Европейския съюз в света. Освен това, Плюсовете, що се отнася до пазарната стабилност, най-вероятно ще бъдат изключително ограничени, а не такива, каквито се очакват. Ние подкрепяме предоставянето на повече данни и отчетност, но трябва да се предостави повече внимание на подходящото агрегиране, както и представяне на тези данни, за да не се наруши а, интереса на инвеститорите. Трябва да се отбележи, че управителите вече предоставят наистина високо ниво на информация за риска за свой, на своите инвеститори. Например, такива организации като IMEA и HFSB насърчават оповестяването на риска. А, ще цитирам че трябва да продължи диалога с международните партньори и най-вече с САЩ, за да се гарантира глобална, последователна регулаторна и надзорна рамка. И отново цитирам ECB, Европейската централна банка. Необходим е международно координиран отговор, тъй като има големи рискове от регулаторен арбитраж. И накрая бих искал да отбележа някои други моменти, които не са специфични за вашата комисия, но трябва да ги кажа, тъй като са важни. Първото е свързано с маркетинга и критериите за еквивалентност. Инв... Професионалните инвеститори в Европейския съюз, които обслужват пенсионни фондове, а, може да се отеглят и това ще попречи на пенсионерите в Европейския съюз, тъй като те няма да имат достъп до голяма част от тези отлични управители. Другия въпрос е свързан с делегирането, защото тези ограничения намаляват инвестиционните възможности. Освен това, трябва да кажа, че Deutsche Bank ангажирана с един отворен диалог и ще подкрепя регуляторните интереси на инвеститорите, управляващите и европейските. Благодаря, господин Соник. Благодаря. Три ключови събития, които доведаха до тази дискусия на е, ИАФ. Е една събително малка а, индустрия сега израсна и вече има а, възможност а, да печели и вреди. Вторият аспект е, че ние сега в момента, разбира се, се намираме в разгара на най-голямата економическа и финансова криза. И както други финансови субекти, е, финансовата промишленост допринесе, е, финансовите услуги допринесаха за интензитета на тази криза. Трето, тази криза е, подчерта Ключовото значение на единия пазар е факта, че страните от Европейския съюз преживяха кризата много по-добре, отколкото биха го направили, ако бяха а, самостоятелни. Значи това е контекстът а, на EIFM. А, за да подчертая значението а, а, на този финансов отрасъл, се казва, че тук играем една игра на догонване. 50% от между януари и март 2007 година на частния акционерен капитал фактически набра повече средства, отколкото всички публични предлагания на акции. Е, въпреки, че тук няма такива гиганти като Citicorp и HBC, все пак неговите действия имат много големи последици. Леман Брадъс беше една от банките, аз работех за нея, тя постави начало на кризата, но няма да кажа, че няма да има криза, ако не беше фолирала банката на Lehman Brothers. някои финансови инструменти, поставих финансовата система, подложиха на голям риск. Когато кризата започна, въпреки твърденията, че финансовата финансовия сектор не отговаряше. Разбира се, това беше многократно, този ефект многократно се увеличи от многократно се увеличи от кредитните лостове, които бяха използвани. Някои от нещата, които се случиха, доведаха до увеличаване на безработицата, напрежение в системата на социално осигуряване. Това е контекста на кризата и това е приноса към нея на инвестиционният сектор. Значи, за това трябва да се разгледаме пет въпроси. Първо, защитата на инвеститорите. Видяхме какво стана с Медов, видяхме какво стана с неосигурените ипотеки и така нататък. Очевидно тази защита сега не е добра. Второ е въпросът за а, а, почтенността на пазара. А, ако дори да не сте инвестирали чрез хедж фонд, един хедж фонд става дума за целостта на пазара. Един, което един хедж фонд играе в, ситито, ще ти донесе загуби. И този въпрос трябва да бъде решен. Сега в момента не се третира от ФАЙ. не, от, от сегашното регулиране на нещата. Не става дума за един институт, става дума за няколко институции, примерно с частен акционерен капитал, които използват еднакви кредитни лостове чрез кредитни фондове, което може да увеличи системните рискове. И петият аспект, особено важен, като има предвид колко много говорим за социална пазарна економика в Европа, това е сериозният проблем за фискалната криза, и безработицата и въпроса за социалният риск. А, ако частни компании ще увеличават а, кредитните лостове на а, тяхната дейност рискува, носи риск от увеличена безработица, а хората, това са хора, които иначе плащат данъци. Първият въпрос, както казах, е въпросът за защитата на инвеститорите, което е главната цел на тази директива. необходимо е по-голяма прозрачност, по-голямо оповестяване, по-добро оповестяване на данните, които така че инвеститорите да ги познават. Вече хедж фондовете предоставят значителна информация. Това не значи, че много, които не би трябвало да се инвестирали в хедж фондове, не са го направили. Тоест, това, което се прави сега, не е достатъчно. Второ, е въпросът, когато инвеститорите са информирани, обаче те биха искали да играят на пазара, когато ги е обзела еуфорията, на хазартната еуфория. Е, значи, е, е, казахме, трябва по-голяма информация, включително подробните позиции, които трябва да се познават от регулиращите органи. По начина по който е разработена сега директивата, тя не обхваща всички инвеститори в Европа. Трябва да кажа, че в САЩ има много по-строги дефиниции в това отношение. Когато се каже, че един фонд се, ще се подчинява на а, американското законодателство, това значи, че той има определен брой американски инвеститори или пък седалището му е в Америка, има определени суми, които идват от Америка и така нататък. В такъв това е много по-ясна дефиниция, отколкото европейската дефиниция. Това значи, че европейските инвеститори ще продължат да бъдат изложени на риск. А европейските е, фондове, в които се влагат американски пари, ще бъдат, подлежат на американското законодателство. Е, инвеститори от Персийския залив, от Китай и така нататък могат да инвестират на европейските пазари – да създават нестабилност на европейските пазари и по непряко, да вредят на европейските хедж фондове, презастрахователи и инвеститори. Това също е въпрос, който не е решен с предлаганата директива. Това е много важен въпрос, но е системен риск, който се отнася до защитата на инвеститора. Тоест, много е необходимо а, да има по-строга дефиниция на обхвата на директивата, и американското законодателство може да бъде пример в това отношение. Второ, имаме въпроса за социалният риск. И тук е, директивата изцяло пренебреква въпроса за кредитните лостове и частният акционерен капитал. А, казва се, че тези фондове не използват кредитни лостове, но леверич, така нареченият. А, но не може да има, да, да, да оперира частния акционерен капитал, ако не използва леверидж. Той при частния акционерен капитал, при частните, при фондовете с дялово участие фактически се използва много повече леверидж, отколкото при хедж фондовете. Значи тук става едно натрупване на риск. А, трябва директивата да обхване тези рискове, т.е. да се извлечем полки от кризата. Има и още много други въпроси, които бяха споменати тук, девалвацията, депозитарите и така нататък. По тях искам да кажа само, че оценката е особено важна. Ако имаме независима, оценка, имаме независима оценки преди кризата, на различни инвестиционни фондове и сложни финансови инструменти, вероятно нямаше да избухне кризата. Кризата се случи, тъй като нямаше независима оценка, тя трябва да бъде така строга, колкото може по-независима. Това е първо. Второ, въпросът за депозитарите. Има, значение, има а, а, разлика между депозитари а, и а, пазители. Мисля, че трябва по-добре да различаваме в директивата онези, които имат междинната роля, където може да се депозират определени ценни книжа, това могат да бъдат и банките, и депозитари персе. Необходимо е значи, към първите да се предяват по-стрикни изисквания не трябва да забравяме а, какъв е смисълът от контролирането на възнаграждението. Ако сте заболекар, може да работите 18 часа на ден, да печелите 1000 евро. Не може да спечелите повече от 18 000 евро, ако печелите 1000 евро на час. Ако сте писател, написал сте Хари Потър, може да спечелите милиони, но средно режисьорите, писателите и така нататък не могат да печелят чак толкова много пари. Значи с е, конкуренцията в една нормална, едно нормално предприятие се използва като претекст за намаляване на за намаляване на заплатите. При банките обратно то се използва, конкуренцията се използва като претекст за увеличаване на заплатите. Трябва да забравяте, че структурата на финансите е различна. Там а, а, за да се направи една сделка с деривативи за 10 милиона или за 1 милион, усилията горе-долу са едни и същи. А дали този, който е направил сделката с 10 милиона, трябва да им е, получи 10 пъти по-голямо възнаграждение? Не, разбира се, не, защото това натоварва инвеститора, натоварва данокоплатеца и в случая с фондовете с а, дялово участие, а, а, създава допълнителни тежести. И последният въпрос за прозрачността. И това е, е, е изключително критичен въпрос. В миналото финансовият свят беше покрит от един от пълна тайнственост значителна част от Приходите, е, примерно, на фондовете може да се обяснат с е, е, данъчен арбитраж и с използване на данъчните облаги. Като се имат предвид различните рискове в целият финансов сектор, изключително важно е тези, които регулират пазара, да познават всички значими позиции които са заети от, особено от хедж фондовете. Това е единственият начин, по който може да се следи системният риск от Европейската система на Централната банка. Иначе това не, не би било възможно. И тъй като а, а, а, информацията е само изходната, а, основата за контролиране на системния реч, трябва да се намали ливериджа, да се намали излагането на определени, рисковете на определени сектори, защото иначе цялата тази идея, че трябва, може да имаме европейска система, няма да сработи. Фондовете дялово участие и хедж фондовете са две различни неща. Не мог, трябва да бъдат подложени на еднакъв вид строг надзор, регулиране колкото и останалият част от финансовия сектор. Благодаря. Имаме още 13 минути за въпроси и въобще за дискусия. Сега искам да попитам дали има желаящи да се изкажат за въпроси или е, забележки. Моля, колегата Будо. Благодаря. Искам да взема отношение по казаното от господин Капур. Скоро четох становището на президента Обама по този въпрос и аз не намерих нищо там за хедж фондове или за фондове за, за дялово участие или пък за държавни фондове и изобщо никаква вина не се прехвърля тук и защо ние би трябвало да действаме по друг начин. Искам да кажа съвсем ясно за онези, които не знаят, че между хедж фонд и фонд за дялово участие и пенсионен фонд има разлика и за това има различни видове инвеститори. Първо, в първия случай има институционални инвеститори, които са богати, добре информирани. При втория тип става дума за вложители на дребно, които се нуждаят от закрила поради недостиг на информация. Господин Капор каза следното. Хедж фандовете нямат такива ритейл инвеститори, инвеститори на дребно. Те са котирани на борсата и е, е, тези инструменти могат да се купуват там и когато падне курса на акциите, е, инвеститорите на дребно губят парите си, затова се нуждаят от закрила. Искам да кажа по този въпрос, че съм еднакъв, че съм съгласен с е, левериджа за това, че той трябва да бъде регулиран, защото тук става дума за голям системен риск и е, средствата, които а, се получават там, а, идват от банките и когато става дума за банките, трябва да бъдем много внимателни, тъй като тук е необходима закрила. Благодаря. Дагаше. Благодаря. Аз а, мисля да а, попитам а, колегата Регнер дали иска да допълни и след това ще дадем думата на докладчиците. Благодаря. А, искам да се присъединя към казаното от господин Боду, пенсионни фондове и защита на инвеститорите. Аз искам да попитам какво е становището на първия изказал се по този въпрос, защото тези специфични фондове при пенсионните, проблеми при пенсионните фондове проистичат от там, за че те имат други потребности по отношение на прозрачност, задължение за предоставяне на данните, надзор и така нататък. Второ, Втория ми въпрос е във връзка с депозитарите. Вие изложихте цялата проблематика е, от ваша гледна точка, която трябва да се има предвид е, при разглеждане на предложението на комисията и аз е, се интересувам какви е, подходи за решения е, трябва да се изтъкнат тук, защото все пак някой трябва да понесе риска в крайна сметка. Корегата Камал и след това е, давам думата на експертите. Исках да задам няколко въпроса, които може би могат да отговорят и двамата оратори. Питам се дали може да ми изясните случая Мадов и дали смятате, че Мадов беше хедж фонд. Ако не беше хедж фонд, какъв вид структура беше Мадов? Защото понякога да се използва като пример за хедж фонд, но доколкото разбирам, това не е било хедж фонд. Искам обаче специалистите да ни обяснят какво мислят по въпроса? Ако не е било хедж фонд, защо тогава го използват за пример за хедж фондовете? Защото не ми изглежда никак логично всичко това. На второ място, интересен беше този аргумент за а, дяловото участие и социалните разходи. Като всеки спор има различни становища и знам какви са въпросите, тъй като това беше дискутирано пред парламента и то възникна изобщо при нас, точно защото датския телеком беше изкупен от една такъв фонд за дялово участие и оттам излезе и доклад, доклад по собствена инициатива. Но като че ли забравяме останалата част от нещата. А, фирми, които са били на ръба на фалита, след това нещата са потръгнали добре. Аз съм запознат с много такива фирми, които преди фалираха и вече работниците се притесняваха за бъдещето, за тяхната работа, влиза фонд за дялово участие, съответно обръща цялата фирма и създава нови работни места и фирмата се съживява. Така че може ли да говорите и по двата страни на този дебат, като обясните какво какъв е смисъл изобщо на тези фондове за дялово участие? Следващия вариант, следващия въпрос е свързан с ливеридж. Доколко е един хедж фонд има използване на кредитно рамо и до какво ниво? Доколкото знам, банките много повече използват кредитите си като такъв тип лост. И ако има риск, къде се крие той при хедж фондовете? Как ще помогне това да попречим на пенсионните фондове от Европейския съюз да инвестират извън Европейския съюз, да генерира повече средства за пенсионерите? Може би един въпрос в допълнение към господин Медов. Мисля, че един от добрите резултати на кризата е, че ако тя не беше настъпила, тези теми щяхме да ги разглеждаме още години наред. И дали случаят Медов не е ли нещо, което въобще не е свързано с кризата, а просто става дума за големи проблеми в гледна точка в сферата на надзора. Господин Бърн и след това господин Капур, моля. Um, Бих искал в самото начало да започна с случая Мадов, тъй като няколко пъти се спомена неговото име. мисля, че най-общо становището на обществеността е, че това не е хедж фонд. господин Мадов е, всъщност беше изградил една пирамида на шашма. Инвеститорите по света всъщност казаха, че действията, които трябва да се предприемат след този случай и полуките, които трябва да се извлекат, е, че трябва да има независима администрация от страна на е, институции и други, както и независимо верифициране, че съществуват е, такива активи при депозитарите. Трябва да има един ясен одитен е, процес при, в одитна фирма, която знае какво прави, където нещата на всеки 5 години се променят, а пък инвеститорите трябва да направят наистина правен економически социален анализ, due diligence, а, за да имат пълен достъп до всички данни и да верифицират информацията, която получават. Считам, а, за коментара на господин председателя, не мисля, че нещата са свърсени. Това може да означава че по-бързо сме обърнали внимание на това, поради това, че тази схема продължи да съществува, наречената схема Понци. А що се отнася до първия въпрос и за инвестициите на пенсионните фондове и прозрачността, считам, че нашия отрасъл наистина би искал да предостави изключително голяма прозрачност на инвеститорите пенсионни фондове. Такъв тип инвеститори като IPG и други такива големи те имат много а, добър анализ на правните, економически и финансови а, разпоредби и си вършат добре работата. Тези лица, които управляват такива фондове, биха искали да получат такава информация, ще получат инвестиции. Така че има добър диалог. И мисля, че процедурите за такъв анализ, който е щателен анализ, са изключително важни. Що се отнася въпрос на господин Кемал за ливеридж, ако погледна какво се случва по време на финансовата криза последните 7 години, също така що се отнася до дяловото участие, например, което си е рисков актив, имаме 14-16% нарастване, докато в същия този период хедж фондовете се извлекли най-вече, най-много 18%. Какво ви показва? Показва ви, че ние сме в същия клас активи, че тези управители са успели да защитат стоеността предоставена им от пенсионни фондове по един много по-ясен начин, отколкото другите управители на фондове на рискови активи. Господин Капур има думата. Благодаря. Аз ще премина към хедж фондовете и за това, че те не са предизвикали кризата и господин Обама го е казал. Аз мога да повторя същото, което казах. И то беше, че това, което задейства тази криза, всъщност не беше хедж фонд, а че посредством ролята им за продавачи на пазара, те са принудени да бъдат на тази роля, защото следват определени модели и те са част от е, съответното управление, защото всичките тези загуби, които спомена и колегите ми, те допринесаха за скоростта, при която се разви тази криза, както и скоростта, с която паднаха съответните акции. Разбира се, те подсилиха, засилиха, ускориха и е, разшириха обхвата на кризата. Що се отнася до фондовете за дялово участие, имаме две системи. Първо имате такава с ниско кредитно рамо, а другата е с висок ливерич. И те действат при един и същи трус. Тази система, в която се използва по-голяма задлъжнялост, тя е по-близо до ръба, от който би могла да падне и да се срути. Ако погледнем обаче облигациите на правителствата, които се предоставят и наляво надясно на всички хедж фондове, без въобще да има някакъв договор, защото преди това беше изключително важно за защита на кредиторите. Та е една от причините, поради които нямаме такива изкупувания на дълговете на фондове за дялове участие, е точно поради тези правителствени облигации. Но и това ще се случи, нищо, че до момента не се е случило. Те имаме две системи. В едната задлъжнялостта се а, управлява, нямате 5-6-7% задлъжнялост в случаите, когато имаше изкупуване на този кредит и други, в които имаме по-голям контрол. И в крайна сметка се оказахме с една много по-рискова система, така че и двата вида фондове, и хедж фондовете, и тези за дялово участие наистина допринесаха значително за тази криза, както и за рисковете в системата. И ние ще изплащаме този дълг като общество още дълго напред в, минал, в бъдеще. Що се отнася до Мейдов и а, хедж фондовете. съгласен съм с колегата. Този случай показа всъщност две големи проблеми. Два големи проблема, извинете. Първо, механизмите, които имаме за верифицираме търговията или изобщо да знаем, че съществуват такива ценни книжа, а от друга страна, че няма добър контрол у самите инвеститори или инвестиционни фондове. Голямата част от тях са взели голямата част от средствата си с цел правен економически анализ, due diligence, а в крайна сметка не са извършили този анализ, а са ги дали направо на Мейдов. И точно това се и случи. И за това колегата спомена одита, оценката. Това трябва да бъде задължителна част от пакета, който вие изготвяте за лицата, управляващи фондове за альтернативни инвестиции. Що се отнася до, до добавената стойност, Moody's, както знаете, излизат с доклад. Това е една кредитна агенция, която преди беше уважавана поне 2007 година. Та те казват, дали има достатъчно доказателства, не сме сигурни, дали тази задлъжнялост от фондовете за дялово участие се прави, понеже е необходима, или защото имаме такава добра среда, че кредитното рамо може всъщност да доведе до голяма възвръщаемост за акционерите. Ако погледнем данъците и ако погледнем нарастващите финансови а, пазари, може да видите, че 80-90% от възвръщаемостта от фондовете за дялово участие може да бъде обяснена с тези два случая. Ако погледнем портфейла им, ще видите, че там няма голяма положителна възвръщаемост. Фонда на хедж фондовете всъщност генерира положителна възвръщаемост и това се дължи на причината, че в сравнение с съвместните фондове, както и други, които са описани в директивата за предприятия за колективно инвестиране може да използва кредитното рамо, докато те не могат. докато хедж фондовете могат да използват късите продажби или продажбите без покритие на ценни книжа, докато другите не могат. Тоест, едните имат възможност за гъвкавост, другите нямат. Едните могат да използват деривативни инструменти, други не могат. И това добавя към риска. Разбира се, че ние като в хедж фондовете имаме по-голяма възвръщаемост, но не там е проблема. Директивата за лицата, управляващи фондове за альтернативни инвестиции, всъщност не бива да убива хедж фонд индустрията, а би трябвало тази индустрия да изпълнява една полезна роля, особено за пенсионните фондове, които инвестират в тези фондове, но без а, да имаме външни ефекти за останалата част от економиката. И всъщност това искам да кажа. Благодаря ви. Ще подам писмен доклад с предложения за изменения. Благодаря на двамата експерти и предлагам да преминем към доклада и моля госпожа Регнар да представи своето становище. Благодаря най-сърдечно на двамата експерти, защото това изслушване е, ни показа в по-голяма степен колко много е, темата за альтернативно инвестиране е, има а, е не толкова економически, колкото политически горещ картоф. И а, ние като Европейски съюз и Европейският съюз, а, като Европейски парламент и Европейския съюз а, като такъв можем да а, спечелим много, като а, постигнем а, регулация на финансовия пазар и мисля, че това досие е едно от най-важните досиета в тази връзка. Е една кратка обосновка на моят моето експозе е, във връзка с е, е, предложенията за изменения, които съм внесла сега. Това, което за мен е особено важно, за мен е да се опитаме поне да постигнем баланс между риск от една страна и отговорност от друга страна. Това, което ние като нормални граждани възприемаме през последните години, са неща, които имат много негативно въздействие е, например, много високи заплати в е, е, бранша. Също така тук трябва да се действа и много краткосрочно, защото иначе се получи един огромен дисбаланс между риска от една страна и последиците от друга страна. И това, което за мен е особено важно е правната отговорност и това за мен е изходния момент на обсъждането в тази комисия. Както каза председателят господин Лейне, въпреки е, засиленото сътрудничество и е, необходимото разделяне между задачите на нашата комисия и на водеща комисия ЕКОН, е, някакси не можахме изцяло да проследим къде точно да мине разделителната линия. Това ще се опитаме да направим и затова съм много благодарна, че това не е стигнало до председателския съвет и че председателите на комисиите са успяли да намерят решение за това къде да мине преминава разделителната линия между задачите на едната и другата комисия. Може би някои основни моменти, е, които искам да изтъкна, като подчертавам още веднъж, е, че е трудно в настоящия момент да прокараме разделителната линия и беше трудно е, това да се направи, особено по времето, когато аз изготвях моето становище. Искам първо да поздравя факта, че ще има общо европейско решение. Този подход на комисията според мен трябва изцяло изцяло да бъде подкрепен. Това е подход, е, за който знам, че е бил обект на големи критики, ще бъде обект на такива, също и на оживени дискусии, защото в крайна сметка се поставя въпроса кой е този, който трябва да извърши регулирането. Е, и, е, както казах в встъпителните си думи, не става дума толкова за менеджерите, а за фондовете като такива. Според мен, мисля, че господин Капур много добре аргументира защо е така, е необходимо да, да постигнем финансова регулация и то не само на менеджерите, но и на самите фондове и защото в противен случай ще има празноти и ще има една мнима сигурност за инвеститорите. А както казах, закрилата на инвеститорите е една основните цели също и за избягване на системните рискове. Праговите стойности бяха вече посочени в доклада. Е, и аз е, ги обсъждам до толкова, доколкото смятам, че праговите стойности или граничните стойности е, не са подходящи. На последното заседание на нашата комисия аз дадох пример с господин Штойбър в неговата презентация за по-добра регулация. Той се опита да обясни, че ако не могат да се произвеждат вече 100 ватови кружки, със сигурност ще има умни производители, които ще е, произвеждат е, кружки 99 вата, така че е, финансовата индустрия е достатъчно иновативна, достатъчно гъвкава, за да намери вратички и други механизми и според мен гранични или прагови стойности едва ли са най-умното решение тук, когато става дума за регулацията. Особено в тази комисия, мисля аз, става дума за правила, които е, предлагат прозрачност и правна сигурност и за това е, всички мои е, изменения се фокусират около тази тема. От една страна става дума за оценителите, които според мен не само трябва да бъдат независими, независимостта е абсолютен критерий тук, а освен това те трябва да бъдат и сертифицирани. Едва когато двата критерия са изпълнени, наистина ще можем да да кажем, че до някъде се гарантира съответно качество в е, Европа и то е, на територията на целия Европейски съюз. Тези зависими оценители трябва да имат едно и също качество от всички страни. И тук става дума а, за изплащането на премии. А, изплащането на премии в хедж фондовете превишават много често премиите, които се изплащат по банките и за това няма никакъв смисъл тук да се оставят вратички за тълкуване за онези, които в крайна сметка могат да се възползват от това. Също и Важно е за мен новосъздадените органи да получат правомощия. Имам предвид Гриспот, Европейската надзорна служба, която ще трябва да урежда макрорисковете. Та, що се отнася до задълженията за предоставяне на информация, са включени някои пасажи, които е, не попадат в правомощията на националните контролни органи, а този орган е, и е, също така и Европейският орган за надзор върху ценните книжа трябва да се спомене на предно място, защото повече от три държави членки имат альтернативни инвестиционни фондове и тук този новосъздаден европейски надзорен орган за ценните книжа трябва да изпълнява контролни функции случай, защото иначе ще се получи нещо е, като пастроцветен килим и е, смятам, че тук има достатъчно опит. Е, имам предвид какво се случва, когато възникват много национални разпоредби и не могат да бързат обвързани помежду си. и аз смятам, че това е една от задачите на Европейският надзорен орган върху ценните книжа. Освен това, от моя гледна точка, точно точно в тази комисия би могло да се обсъди въпроса за а, информационните и консултационни права за а, работещите. А, те също трябва да бъдат включени тук. Аз на времето съм се занимавала с тези проблеми. А, значи да се предлага не само защита на инвеститорите, а да намерят отражение и тези проблеми, които могат да възникнат за персонала ако не се знае кой е, в крайна сметка е партньора на работодателя. Е, при хедж фондовете това е много голям проблем и е, трябва да се намерят съответни подходи в тази насока. Благодаря. Благодаря за доклада колегата Викстрам. Благодаря, господин председател. Искам най-напред да благодаря на гостите за техните експозета. Искам да благодаря на докладчиката госпожа Регнер. Директивата за хедж фондовете е много важна. Много важна за нас. Аз не съм работил върху тази директива, но Шарон Болс от моята политическа група работи по тази директива. За жалост тя не, може, не можа да дойде тук. Тя изпрати Ела един текст, който мисля, че трябва да запозная с него а, членовете на комисията. А, а тя ме помоли да кажа няколко думи от нейно име. И аз цитирам госпожа Боус. Искам да благодаря на докладчика за нейния доклад. Има няколко въпроса, а, които а, са повод за загриженост. Ще спомена само две а, важни, а, два важни пункта. Основният въпрос в доклада на госпожа Регнер и първоначалното приложение на комисията е, че се създава а, различно, а, създават различни условия а, между фондовете с альтернативна, альтернативни инвестиции и другите участници на финансовия пазар, по този начин се получава една нечестна дискриминация. Ако продължаваме по същия начин, а, а, по този начин, в такъв случай, а, альтернативните инвестиционни фондове ще празнуват много, е, само един много малък процент от фирмите, които не са листвани на борсата. За разлика от това, държавните фондове ще трябва, не трябва да разкриват никаква информация. Очевидно това не, е, не може да бъде справедливо. То също така и противоречи на целите на директивата да създаде успешен единен пазар в промишлеността за альтернативни инвестиции. Мисля, че решението е на цялостен, хоризонтален подход, който ще обхване всички пазарни субекти, за които трябва да се починават на еднакви правила. Иначе ще наказваме е, несправедливо едни и ще регулираме по един доста произволен начин. Тук приключва цитатът. Това бяха забележките на госпожа Боулс. Тя, ще, тя е готова да обсъди тези въпроси с госпожа Регнер лично в друг случай. От нейно име и от мое име ви благодаря. Благодаря, колега Викстрам. Аз мисля, че със сигурност това няма да бъде края на дискусията днес с нощи за първи път е, намерих малко време да погледна доклада на госпожа Регнер и там е, със сигурност ще има редица изменения, които ще трябва да обсъждаме. Аз самият искам да се присъединя към е, това, което казахте вие. В действителност аз мисля, че основният проблем, който имаме е, че в тези сектори не сме имали никога регулация, което доведе до ексцеси. И е, това, което вие казахте, госпожо Регнер, наистина е така. И е, е, наистина авторитета на този бранш се срина и сега какво трябва да направим? Трябва да създадем една добра регулация, не само за възстановяване на авторитета на този бранш, но и да осигурим необходимия надзор, така че там нещата да функционират добре. Но каква е моето, какво е моето опасение? Те няма да, всичко няма да може да функционира ефективно, когато, например, фондовете за дялово участие имат е, е, правила, че е, фирми, които създават капитал, биват дискриминирани кои, спрямо фирми, които не са ползвали такива инструменти. Аз мисля, че тук трябва да има равно третиране и трябва да се направи много добра преценка какво да се прави и какво да не се прави. Аз мисля, че в тази комисия по тези въпроси ще трябва да проведем още дискусии, но аз мисля, че измененията всъщност срока за измененията трябва да се удължи, така че всички да имат време да помислят по тези предложения и след това да участват в дискусията със собствен принос. Мисля, че е направило необходимото и с секретарията. Доколкото знам, е възможно срока да се удължи до 23 февруари, така че ще има достатъчно време за превод, за дискусия на измененията и накрая да се вземе окончателното решение по тях в тази тази комисия. Сега питам докладчика дали иска да вземе на кратко отношение по казаното от госпожа Викстрам и от мен или да минем към следващата точка от дневния ред. Аз искам а, съвсем накратко да кажа, че не искам да започвам дискусия по същество, а, само искам да посоча, че а, очаквах този коментар, очаквах и други а, коментари и смятам, че ще трябва да имаме една много обширна дискусия по тази тема. Благодаря. След това, значи, можем да приключим разискването по тази точка от дневния ред. Е, казах срока за внасяне на изменения до 23 февруари. Стигаме до следващата точка от дневния ред. Прилагане на член 2 от правилника за длъжностните лица на европейските общности, политиката за назначаване на персонал в институциите и органите на ЕСА. И сега приветствам господин Биефел, който е директорът на ЕПСО, това е Европейската служба за подбор на персонал. Дава му възможност пряко да вземе отношение и очакваме една интересна дискусия с директора на ЕПСО. Давам ви думата, моля. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да споделя с вас информация за работата на ЕПСО. Както знаете, ЕПСО съществува от 2003 година. Службата беше създадена от всички институции на Европейския съюз, за да организира набирането на кадри в рамките на разширяването. И първата голямо предизвикателство, през което беше изпратила, изправена ЕПСА, е, е, беше първият одит на Европейската сметна палата, представена на съвета миналата година. И там се отбелязва, че ЕПСО успешно е организирало редица конкурси в рамките на разширяването. Но работата на ЕПСО не е само това. Ние извършваме една много важна услуга на всички институции. Всички институции съзнават, че независимо от размера си, независимо от разли... различията а, и в броя на персонала, функцията на набиране на персонал е от критич... ключова стратегическа важност. Както знаете, нашите институции, за разлика от много други организации, нашите резултати не се измерват в златни кюлчета или пари в банката, а, нашата, нашите активи са онези, които работят за нас. Затова е необходимо да набираме талантливи хора, за да можем една компетентна европейска администрация. И ЕПСО се отнася много сериозно към задачата да работи с всички институции, и е, да осигурява услугите, от които те се нуждаят. И е, за това, е, като работихме през първите пет години от съществуването на ЕПСО, сега навлизаме в една нова фаза. След моето назначаване за директор през 2007 година започнахме работа по следващите етапи на развитието на ЕПСО. Първо, през 2008 година всички институции одобриха програмата за развитие на ЕПСО и съгласно тази програма се предвижда значително подобряване в начина по който функционира ЕПСО. Има а, три главни страни тази програма. Първо, стратегическото планиране на нуждите. Значи не да реагираме, когато нуждата възникне а, и когато има остра нужда от а, персонал, <clears throat> ние работим с всички институции, за да може да видим какви се бъдат конкретните стратегически нужди на всяка е, от институциите. От тази година ще започнем да организираме а, конкурсите в различни цикли, за да може всяка от институция да има постоянен резерв от кадри, до които може да прибягва, и е, по този начин да задоволява своите специфични нужди. Ускоряваме времето за набиране на персонал. Направихме изследване на добрите практики в 27-те стени членки, а също и анализирахме преките конкурси на други международни организации, като Световната банка, МВФ и ООН. Е и се оказа, че ние най-бавно рекрутираме, най-бавно набираме персонал. Около две години минават от началото на процеса, за да може някой да бъде назначен. Не може да чакам е, толкова дълго. Хората също, кандидатите в съвременния свят, не могат толкова много време да отделят, защото конкуренцията в нашата област е бор, бойна, борба за привличане на таланти. Затова не е необходим необходимо, ако искаме да имаме един модерен, ефективен имидж на институциите, не може да продължаваме да работим по същия начин. Също така, професионализираме начина по който подбираме кадрите. От система базирана на познания, преминаваме към система основана на умения използваме такива текстове в предварителната фаза, а също така и в фазата на оценката на кандидатите. Установихме, че добре проектираните центрове за оценка са най-добрият начин да се гарантира, че подбираме най-добрите кандидати за съответната работа. Третата о, част от нашата програма се отнася до привлекателността и многообразието в нашата работа по набиране на кадри. Трябва да привлечем най-подходящите хора. Знаем, че през следващите 10 години ще бъдат период на сериозен преход в някои институции между една трета и половината от персонала ще се пенсионират. но като гледаме през последните 10, следващите 10 години, трябва да отчетем демографските тенденции, няма да има достатъчно завършващи университетите и особено за по-висшите постове в институциите. И затова ние трябва да потърсим тези хора в целия Европейски съюз. Не само онези, които са в Люксембург и Брюксел, а във всичките 27 страни, много е важно да направим това, за да може институциите да продължат да поддържат един демографски баланс, а също така и многообразието на, на работещите в институциите, защото според нас онези, които работят в институциите, трябва да, отраз... така, да бъдат едно огледално отражение, колкото може по-точно на а, с, с, състава а, и а, населението в, в различните в страните членки. Програмата за развитие беше приета единодушно от всички институции. Ние много благодарим за тяхното активно участие в тази работа и много внимателно следим а, а, препоръките на одита на изпълнението от Европейската сметна палата. Почти всички препоръки или вече са изпълнени, или в момента се изпълняват. И те имат за цел да осигурят значително подобряване в начина по който осигуряваме кадри за институциите чрез една ефективна служба за набиране на персонал. Благодаря. Благодаря. Както казах, ЕПСО е едно дете на Европейския парламент и е, за това ние проявяваме много голям интерес към неговото развитие. Три въпроси. Първо колегата Масов. Благодаря, господин председател. Комисията по правни въпроси работи по прилагането на член 2 в доклада се подчертава значимостта за, за спазване на правните изисквания, особено, що се отнася до правилника за служителите. Освен това, за гарантирането на многоязичието. Споменава се също така и правните изисквания за набиране от всички държави членки на Европейския съюз. Що се отнася до прилагането на този член 2 от правилника, най-добрият инструмент ли е ЕПСО за прилагане на този член? Ако това е така, как можем да направим така, че те наистина да изпълнят мисията си и да отговорят на исканията ни за персонал и исканията ни за много многоязичие, като зачитат съответните договори. Колега Белингуер, питам. Колегата Заме и след това колегата Берлингуер. Благодаря. Е, искам да направя един коментар. По отношение на доклада на господин Лене и предложенията. Идеята тук е за професионалното обучение и културата длъжностните лица да не се фокусира толкова върху познание, колкото върху умения. Това е доста неясно. един вид не се налага само човек да знае как работят организациите или да е запознат с правото, а трябва да е запознат с взаимовръзките, с това какво означава да си длъжностно лице. Тоест има много познания, които се включват в това. И от правна гледна точка това би трябвало да означава някакво умение. Мисля, че ЕПСО може да играе ключова роля и ние трябва да инвестираме в тази ключова роля. Това обаче, което ме очудва е, че за постигане на този резултат трябва да изменяме структурата на органите, които се занимават с отбор, т.е. у нези, които извършват оценката. А имаме органи в различни институции, с различни задачи, в случая мисля най-вече за парламента. Да, тези различни институции би трябвало да оценят нези, които участват в а, конкурса. И, в крайна сметка, всичко опира до един избор – защото ние искаме да професионализираме длъжностните лица, а не чисти просто да вярваме в членовете на комисията по оценката или, може би, посредством процедурата за командироване в ЕПСО. Въпросът ми е, сигурни ли сме дали този избор ще доведе до подобряването на работата, което ни е необходимо? т.е. преминаване от обучение основано на познание към такова основано на умение. Това ли е правилният инструмент? А по отношение на баланс на разходи и ползи, не знам в коя посока трябва да наклоним везните, защото не бива да забравяме, че органи, които може би временно са в равновесно положение, са професионализирани органи. Това не води ли до осложняване на отношенията и възникване на отношения на власт, имащ към власт нямащ, което би попречило на правилната процедура и независимостта на процедурата. Това е един въпрос, който идва от дългия ми опит в образованието. Е Благодаря колегата Сперони, той не е тук, доколкото виждам. А, всъщност. Благодаря, господин председател. Аз искам да кажа нещо, което не е свързано с член 2 и правилника за длъжностните лица, нещо свързано с цялата система. Може би съществуват някакви аномалии, които ги има и в другите институции, но в моята страна аз имам известен опит и е, нещата не изглеждат така, че тук е, се изготвят списъци от кандидати, които години наред престояват в тези списъци, без е, да знаят е, дали един ден ще бъдат е, повикани или не. Е, Например, в Италия дори за карабиниери се прави конкурс, взимат се първите петима и те за няколко месеца стават карабиниери. Аз познавам много лица, които са участвали в процедурата за подбор като администратор или в друга процедура и все още не са получили работа. И за това искам да попитам дали това ще се промени в бъдеще. Необходимо ли е 10 души да се е, набират, за да упражняват тази професия? А ако да, първите 10 за няколко месеца могат да бъдат е, назначени, а не да остават в тези списъци в резерв. И е, това трябва да бъдат хората с много голема професионална подготовка и наистина трябва да бъдат назначавани бързо, защото през това време ще си намерят друга работа. Аз искам два допълнителни въпроса да задам. Аз разбрах, че в по-голяма степен ще се извършва в бъдеще оценка базирана на знанието, т.е. на оценка базирана на познанията и способностите на хората. Значи, на нас са ни необходими обаче обаче е, хора, които имат както е, компетенции, т.е. знания в е, съответната област, така и социални умения. Има ли известен баланс между тези неща или не? И второто, което искам да попитам, не знам доколко строго научно се прави тук тази процедура. Нямам опит в назначаването на персонал, но имам практически познания. И сега гледам кандидата, гледам неговите техните е, сертификати. Задавам си въпроса какво е, може този е, човек, как говори с мен, какви са социалните му компетенции. Най-често задавам практически въпроси. Е, въпроси е, чисто от практиката и е, лицето е, би трябвало да се справи с тях. То трябва да познава ежедневната си работа. И аз за това мисля, че връзката с практиката е решаваща за тези, които ще бъдат назначени в крайна сметка. Това е изключително важно. И доколко се гарантира при процедурите на подбор хора, които са от практиката, например в парламента, могат да решават дали тези кандидати са достатъчно квалифицирани за длъжността, която ще заемат или не. Правили се професионален менеджмент в ЕПСО, без да се вземат предвид конкретните практически умения на лицата, които всеки ден се срещат с различни хора в публичното пространство. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да ви отговоря набързо на вашите въпроси. Първо, що се отнася до правните изисквания и географската основа на подбора. Част от причините за да се създаде ЕПСО беше, че една единна организация може да управлява назначаването на кадри по-ефективно и ефикасно, отколкото всяка една институция по-отделно и кандидатите се налага да кандидатстват няколко пъти за една и съща позиция. Мисля, че ЕПСО изпълни тази част от задачите си. Освен това, считам, че трябва да кажа някои неща по вашите бележки по програмата ни за развитие промените, които ще бъдат въведени, зачитат всички е, от правилника на длъжностните лица, както и приложение 3. Няма да променим нищо. Това, което правим, всъщност е да променим механизма на изпълнение, но това, което не променяме, са фундаменталните принципи които винаги са били в основата на набирането на кадри за европейските институции. Например, равенство на третирането, справедливост, вземането на решения без намеса политическа или някаква друга и затова винаги има жури, което има роля да не допуска такива влияния. Така че това са ключови принципи и те са стълбове на защитата на една компетентна армия от длъжностни лица в Европейския съюз. Не Искам обаче това да стане по един модерен, ефективен и ефикасен начин, който да гарантира, че в институциите има подходящите хора за съответните места. Що се отнася до многоязичието и географския баланс? Това са наистина основополагащи въпроси. Първото нещо, което трябва да кажа е, че не бива да забравяме и че не може да се съди работата на ЕПСО по географския баланс последните 6 години, тъй като това не бяха 6-7 нормални години за институциите. Фокусът беше да набираме хора максимално бързо и то в огромен брой от 12-те нови държави членки. И за това неизбежно имаше голям фокус точно върху това. Сега обаче се връщаме обратно към фаза, и то за първи път, откакто сме 27 държави членки, когато имаме друг фокус. И аз Засилих броя на хората, които ще работят по комуникационните аспекти. Имаме нова стратегия за комуникацията, която бе формулирана и прилагаме от 2010 година, като идеята е точно да излезем извън удобното пространство на Брюксел и Люксембург, да намерим хора за профили, които много трудно биха могли да бъдат намерени и в държави членки, където много трудно набираме кандидати. Част от това може да бъде направено в партньорство с самите държави членки и други, които ще работят за нас. Например, следващите три дни ще бъда в Берлин, където ще участвам на един панеир на кариерите, организиран от Външното министерство на Германия защото е изключително трудно да привличаме кандидати от Германия, например. Така че правим това и много други дейности, точно за да засилим географската основа. Има определени неща, по които не можем нищо да направим. Например, в определени държави заплатата е много по-висока за начинаещ, отколкото при нас. Така че няма как нашата да бъде атрактивна. Знаем, че в определени държави членки Европейския съюз е по-популярен, най-общо казано, по-положителни неща се чуват в преста за него от други. Та, че там, където са сложни условията, ние ще се фокусираме върху това да се опитаме да решим проблемите за набиране. Многоязичието е фундаментален аспект. Мисля, че последните няколко години по искане на институциите наистина се фокусира много върху познаването на три и владеенето, извинете, на три езика и не толкова на многоязичието. Затова управителният съвет одобри нашето предложение да сменим нашия подход. От 2009 година нашия вебсайт вече може да бъде прочетен на всички 23 езика обявите за работа, защото това е най-важният документ, където се излагат правилата на играта, сега е пренаписан, опростен е, по-кратък е и сега е наличен винаги на всички 23 езика за всички конкурси. Така че това е голяма стъпка напред. Беше много сложно да го направим, но го направихме. И считам, че това е значителна стъпка напред. Освен това, решихме тестовете за предварителен подбор от 2011 година да бъдат на всички 23 езика. Няма организация в света, която да е успяла да го направи, а ние сме в процес на извършването му. През 2010 година за езиковите конкурси вече ще имаме предварителни текстове на всички 23 езика. Считам, че това също е огромна стъпка напред за по-голямото многоязичие като фактор в подбора ни. Мисля, че само ЕПСО има достатъчна ефективност поради мащаба на работата ни, за да го направим. Няма нито една институция сама по себе си не би могла да го направи. Дори комисията с нейния размер не би могла, не би имала критичната маса да работи а, по такива много сложни организационни въпроси. Що се отнася до уменията? Мога да отговоря и на два въпросите, които споменахте. Най-вече обаче ще говоря за уменията. Уменията, които търсим, като че ли не сме си ги измукали от пръстите. А, те са направени след един много задълбочен анализ на работни места. Една организация лидер в а, тази сфера направи този анализ. Имахме и менеджери, и лидери, и длъжностни лица. Бяха интервюирани, наблюдаваше се тяхната работа във всички институции, във всички групи длъжности. И на базата на тези доклади и анализи, всички данни, ние съставихме един модел на умения, който ще използваме. Решаване на проблеми, комуникационни умения, гъвкавост, възможност за планиране на работата и качествена работа в срок, такъв тип умения. Разбира се, не търсим само това. Умението е да имаш и познания, и да знаеш как да го направиш. Тоест, хората ако ги задаваме въпроси за Европейския съюз и те трябва да отговарят а, за някакви конкретни факти, а, това по никакъв начин няма да помогне. Защото не е важно хората само да знаят някакви факти, а да покажат, че могат да демонстрират тези си познания в а, свързани с работата обстоятелства. Така че новия фокус, който, който вкарваме с всички институции, с експертите по подбора, е да направим тестове, които да симулират в максимална степен задачите, които едно ново длъжностно лице би трябвало да изпълнява първия месец, първата седмица и да видим дали могат да се справят или не могат. Така че да се съчетават способностите, както и познанията в конкретната сфера. Освен това, ние залагаме и на конкретните умения там, където това е нужно. Например, когато имаме а, конкурс за устен или писмен превод, голямата част от конкурса ще се основава на практическите умения. Могат ли хората да превеждат писменно? Могат ли да превеждат устно? Няма значение дали са много контактни или много добре се разбират с колегите си. Ако не могат да превеждат, няма да преминат нататък. Така че трябва да се съчетаят тези два момента. Но фокусът винаги е да има баланс между уменията на хората и задълженията, които те ще изпълняват по-късно. Що се отнася до членовете на журито? Напълно разбирам, защо това създава понякога известни колебания у вас. Но първото, което бих казал е, че отново ние не променяме правните основания – по никакъв начин. Всички членове на журито ще бъдат формално номинирани като такива по силата на правилника за длъжностите лице. Те не са част от ЕПСО, те по никакъв начин не са от, подотчетни за, на мен, те са напълно независими като членове на журито. И е изключително важно те да бъдат такива, от, независими от административен натиск или политически такъв. Сметната палата каза някои неща в своите препоръки и аз ще ги цитирам отново. А, те искат да има ключово на подобряване на работата. Защо има забавения? Защо сме най-бавните по набиране на кадри в света или поне като публична организация? Защо? Защото не можем а, членовете на журито да бъдат винаги в наличност. Много трудно можем да убедим а, съответните служби да освободят определено лице, защото то си има задължение на работното си място. Хората идват, да речем, за да бъдат членове на журите и след това обаче си тръгва, защото шефа ги е извикал за да свършат нещо и така пропада цялото жури. Освен това, няма последователност при конкурсите. Ако хората не са достатъчно обидени, поучени, няма да си вършат добре работата. Така че ние се опитваме да съчетаем две хипотези. Малък брой кадри, 12-15, ще бъдат откъснати от своята институция и ще работят за ЕПСУ за определен период от време. Ще бъдат напълно обучени от нас а, в такива техники на подбор. След това ще има още един друг набор от хора, които също адхок ще бъдат вземани от всяка институция на базата на специализираните си познания и умения в сферата, както и езиковите си умения. Така че ще съчетаем различни умения. Да, всички тези хора, независимо дали са членове на журите, които са командировани или непостоянни, ще имат една и съща роля и една и съща правна тежест, като пълноправни членове на журито. Мисля, че господин председателю, това ще помогне, за да имаме по професионален и последователен начин да привличаме конкретните хора. Потвърждам това, което казахте. Ще има хора в журито, което ежедневно вършат това, което се иска. Ще има писмени преводачи в такъв тип конкурси, юристи в конкурсите за юристи. Та хората, които заедно с постоянното жури ще могат да преценят дали хората пред тях са хората, които те считат могат да вършат работата в съответната институция. И като погледнем тези различни аспекти, това ще бъде значително подобрение. И накрая един депутат зададе въпроса за резервните списъци и трудностите, които имаме с това, че имаме няколко хиляди човека, които дълго време си остават в резерв. Напълно съм съгласен с вас. Мисля, че това е огромен проблем. Освен това, той накърнява и имиджа на нашата институция, защото хората преминават през един, един ужасяващи интервю и накрая нямат работно място. Нито е ефективно, нито е ефикасно и наистина уронва нашия престиж. Да, считам, че последствието от стратегическото ни планиране е да можем да предвиждаме нуждите. Така че вместо в резерва многократно да включваме хора, които са ни необходими, в бъдеще ще се опитаме, институциите са съгласни това да стане, броя на хората в резервния списък да бъде много по-близък до броя на работните места, които в следващите 12 месеца ще бъдат свободни. И идеите, които го подкрепиха институциите, е този резервен лист да бъде валиден до създаването на нов такъв. Надявам се, това разбира се е във ваши ръце или тези институции, които отговарят за набирането. Аз се занимавам само с подбора, но в крайна сметка всяка институция си изпълнява задължението. Та в бъдеще, когато си в резервен списък, означава, че ще имаш голям шанс да, си, да получиш работа много по-бързо, отколкото в миналото. Няма по този начин да хъбим ресурси и това ще бъде по-добре и за нашия имидж. Благодаря за този обмен на мнения. Мисля, че можем да прекратим дискусията по тази точка от дневния ред и да преминем към следващата. Става дума за годишни счетоводни отчети на някои видове дружества във връзка с микросубектите тъй като времето напредва, не можем да направим подробна дискусия, само ще уведомя тук участниците, че имаше разговори между докладчика и докладчика в Сянка, бяха получени компромисни предложения. Искам да благодаря на колегата Кастрик, на колегата Кало и смятам, че този начин на работа беше много добър, за да стигнем до резултат и че той може да послужи като повод за дискусия е, предвид е, възможностите за намаляване на бюрокрацията. И е, сега едно изказване. Колегата Маси иска да вземе думата. Благодаря, господин председател. Радвам се, че а, е, сте намерили съгласие и решение, обаче аз а, е, не а, е, разбрах а, все още изцяло какви са правилата и какви са клаузите, как а, ще се прилага всичко това. Опасявам се, че м- всъщност А, националното законодателство а, ще е, бъде дефинирано чрез семантично е, по семантичен начин, а не а, чрез правна дефиниция, така че ще трябва да се изчака нов регламент за дефиниция на микросубектите. Похвална е инициативата ви, обаче аз съм стар провинциален юрист и имам малко повече надежди и очаквания. Колегата Ниблер. Благодаря, господин председател. Аз също искам да взема съвсем накратко отношение. Е, по повод казаното от преждеговорише искам да кажа, че е, най-доброто е, всъщност е компромиса, който аз напълно подкрепям. Аз не гледам нещата от юридическа перспектива. Била съм дълги години член в економическата комисия. Занимавала съм се с насърчаване на малки и средни предприятия и всъщност ние наистина трябва да направим нещо за малките и средни предприятия в Европа, защото над 80% от предприятията са малки и средни предприятия. Там се създават работни места, там се провежда обучение и чисто емпирично лично мога да кажа, че иновациите възникват точно там, а не в големите предприятия. И а, е, за това а, е, аз а, е, мога да посоча, че от 10 години оплакванията са все в посоката бюрокрация, а, документация, информация, задължения за отчетност и а, наистина а, ние би следвало да обърнем поглед най-сетне към проблемите на малките и средни предприятия и ако има подобрение Германия те ще трябва да влязат в процеса на преработка на тази директива, но е важен политическия сигнал, който ние ще излъчим към малките и средни предприятия. Затова благодаря на всички, които са работили по темата. Благодаря. Господин Масип, за ваше успокоение искам а, да кажа, че това се прави. Давам думата а, и на колегата Кастепс, но това а, не е краят на дебата. А, освен това ще има и блокиращо мнозинство а, в съвета, докато се стигне до резултат. Това, което искаме да направим е от нас да проистече импулс а, за продължаване на дискусията и мисля, че а, в крайна сметка не трябва да се ограничаваме само до компромиса, който ще се постигне с съвета. Аз смятам, че бихме могли да подадем импулс, което е всъщност достатъчно за този компромис. Госпожа Кастрикс. Благодаря, господин председател. Искам да поставя нещата в един малко по-общ контекст и да кажа как вървим към този компромис за тази директива. Комисията ни обеща а, да се преразгледат всички директиви по отношение на счетоводните операции, счетоводни отчети. И сега става дума за микропредприятията – ние, значи, сега обаче изчакваме преди цялостното преразглеждане на директивите, които се отнасят до счетоводството. Като докладчик в сянка искам а, да отговоря на въпроса а, какво трябва да се разбира под е, микросубектите в директивата. Тези критерии са точно дефинирани и е, смятам, че предложението на комисията е добро, но също и компромисното предложение. Исках да кажа за какво всъщност ставаше дума. Е, на лице беше свръхрегулация. Само 7% от засегнатите субекти е, са, действ... е, са извършвали трансгранична дейност, така че при спазване на принципа на субсидиарност тогава изобщо нямаше е, уредба за тези многобройни малки и средни предприятия, които работят само на национално, а не на трансгранично равнище. Е, тази свърхрегулация беше оттеглена и държавите членки сега са доста свободни, могат да останат да действат настоящата уредба, а могат е, изобщо да освободят е, малките и средни предприятия, т.е. изобщо или частично да ги освободят от задължението за представяне на годишни отчети. И сега аргументите в ЕКОН не е верно, че годишният е, отчет е, е необходим за кредитодателите. Банките от години имат е, други изисквания. Ако трябва да се представят годишни отчети, това се прави само като допълнително, като допълнение. А също така, когато става дума за прехвърляне и продажба на дялове, нотарите, нотари, нотариусите много добре знаят, че не във всички случаи са необходими тези годишни финансови отчети. И освен това трябва още веднъж да се посочи, че повечето от тези микросубекти нямат нужда от привлечен капитал. Например, аз идвам от Берлин, там има множество такива микросубекти. В Германия те се наричат еднолични различни е, ООД-та. Е, те работят е, само в къщи с един лаптоп или в някое кафе и тук изобщо не е необходимо привличане на капитал, защото не става дума за производствен сектор. И аз мисля, че тук доста лобисти са действали и съвсем ясно може да се изчисли ефекта на економия за малките фирми. В Белгия адвокатите изготвят годишните отчети, в Франция това се прави от аудиторите, а при нас в Германия това се прави от данъчните консултанти и по този начин на тях им се отнема много голямо поле за работа. 2-3 хиляди евро годишно струва е изготвянето на един такъв отчет, а също така отпадат и а, задълженията за а, публикуване, който не изготвя годишен а, отчет, той не трябва и да го публикува, тези а, разходи също отпадат, така че всъщност може много точно да се изчисли какви разходи ще отпаднат за малките предприятия в бъдеще. Колегата Берлингуар. Благодаря господин председател. Искам да кажа нещо във връзка с това, което каза Антония Йосепс. Бе да се опитваме да а, се отклоним от основният проблем. А това е нова организация на пазара, е, в който несъмнено е значението на а, малките и средни предприятия малките средни предприятия са много високопроизводителни. Но разбира се, съществуват и други бизнес субекти от по-различен вид. Така наречените микропредприятия, за които говорим в момента. Нужно ни известно упростяване за всички економически дейности, но най- най-вече в този сектор. Защото иначе сега, в период на значителна безработица, който преживяваме, не трябва да забравяме нуждата от подобно упростяване. Някой спомена липсата на прозрачност в финансовото управление – а също така и основателната необходимост от някакви проверки. Истина е, че директивата дефинира микропредприятията, но тази дефиниция, както е формулирана сега, не е достатъчна. Обаче формулирането на по-добра дефиниция не е лесно. Необходимо е да избегнем рискът от липса на прозрачност. Може би ще трябва да се въведе някакъв регистър за предприятията, които, в които работят само един-двама души. решението бе намерено в компромиса между докладчика и докладчиците в сянка. А, а това е а, счетоводство възоснова на паричните потоци. Мисля, че в случая трябва да обясним какво значи всъщност това. Някакво различно това са някакви различни сметки ли ще се водят? Или не? На мен ми се струва, че тук няма нищо необичайно или нито пък е, рисковано. Във всеки случай това е крачка в правилна посока. Благодаря ви. Е, мисля, че по време на дискусията пролеча, че е, трябва да има известни минимални стандарти. И това беше дискусията, която водихме и в Комисията по економически въпроси и така нататък. От една страна ние говорихме за освобождаване на предприятието от разходи, защото в действителност такива микросубекти нямат никакви пазарни рискове. В действителност е така, че по-голямата част от тях изобщо нямат нужда от кредити. Но действително се вярно и това, че ако съществува необходимост за привличане на капитал,

и да се изготвят баланси по общите правила, е, фирмите могат да правят това. Но е, това, което за мен е важно, да има някакъв минимум от правила, които да гарантират, че е, от страна на държавните органи, данъчните органи и така нататък ще бъде възможен и ще остане възможен известен контрол. Това е компромисното решение и мисля, че този компромис може да се приеме от всички, както контролните възможности се запазват, така така и а, е, възможността за разтоварване на предприятията от а, е, е, подобни а, пълни а, а, баланси а, и а, тези баланси всъщност са предназначени за средно големи или големи капиталови дружества. Добре, а, тази тема а, няма да А, обсъждаме само сега, ще обсъждаме и в бъдеще, когато става дума за тази директива. Така че можем да приключим сега дискусията по тази точка. Стигаме до следващата точка от дневния ред. точка 9. Това е доклада на госпожа Кастекс. Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Моля. Извинете, господин председател, обаче трябва да се намеся. Имаме 35 минути още. След това имаме при закрити врата изслушване във връзка с имунитета, което ще отнеме време и аз искам ясно да кажа, че като докладчик по имунитета аз няма да правя тази дискусия без превод, което означава, че ние сега нямаме много време. И въпросът е как да разпределим времето, защото ако дебатът се проведе по следващата точка, така както при тази точка, няма да ни остане много време. Нашето предложение, което съгласувах с секретарията е да отложим правните въпроси. Бързо ще обсъдим доклада на госпожа Кастекс и е, след това ще минем към имунитета и след това за координаторите 5 минути. Госпожа Кастекс, имате думата. Е, господин председател, ще се опитам колкото може по-бързо да ви запозная а, е, с а, този доклад, въпреки че моето становище е доста дълго. А, има предложени много изменения но позицията, която защитавам в това становище е сравнително проста. А тя е следната. Тя е отразена и в няколко сходни изменения. Какъв е контекста? Става дума за една система на европейски надзор. Комисията предлага да се приложат препоръките на докладът Ла Розьер за Европейска система за надзор и европейските надзорни органи за банките, пенсионните фондове и застраховането. Става дума за орган, европейски орган, който да надзирава застраховането и професионалното пенсионно осигуряване. Е, целта на подобен орган ще бъде да се подобри надзора и регулирането, да се осигури доброто функциониране на финансовите пазари и да се осигури стабилността на финансовата система, което ще бъде може да бъде застрашена от кризата, която преживяваме. Поддържам напълно инициативата на Европейската комисия. и а, а, нейното навременност. А, становището, в становището, което пред, предлагам, предлагам да има по един орган, европейски орган на сектор и също така предлагам да направим разграничение между органът, който изработва регламента и органът, който извършва оценката и надзора. Според мен това е и фундаментално правно, фундаментален правен принцип онзи, който създава правилата, не може и не бива да ги прилага. В случая това е контролният орган, който ще контролира прилагането на приятите регламенти, на приятата уредба. Това е което исках да подчертая. Също така трябва да кажа, че приложението на комисията е направено бе да се вземат предвид новите законодателни правомощия на Европейският парламент и е, е, е, Европейският парламент трябва да запази своите правомощия на законодател в тази област и неговото мнение, разбира се, трябва да се вземе предвид, т.е. решението ще бъде решение съвместно вземане, по процедура съвместно вземане на решение. Най-общо казано, въпросът е, опира и до тъй като а, е, а, е, ще бъде делегирано а, на група експерти а, отговорност да подготвят регламента и да направят оценката, разбирате, че съм по-скоро бих е, била в... Разбира се, че аз ще застъпвам становище, а именно, че законодателят трябва да се запази правото да диктува правилата. Благодаря. Имате ли изказвания? Виждам, че не. И трябва да определим срок за внасене на измененията. Има ли предложение от секретарията? Пети? Не. Okay, we do that. Значи това ще направим утре, заедно с а, м, другия пакет. Това не е необходимо да правим днес. И сега стигаме до имунитетите. Започваме с точка 12. Моля. А, значи при закрити врата, така че а, моля лицата, които а, нямат право да присъстват, да напуснат залата. И започва колегата Рапкай е с а, въпрос. С